Eh, collega's, welkom. Добър ден, уважаеми колеги. Започваме заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Виждам, че доста хора отсъстват. Предполагам, че това е поради транспортните затруднения днес. И точно за това ще бъде председател днес на това заседание – мисля, че има проблем с френския превод, господин Оди. И така, за това аз ще председателствам това заседание, защото господин Тора в момента не може да се качи на самолета си. Надяваме се, че по-късно ще може да се присъедини към нас. Имаме доста напрегнат дневен ред днес. Първата точка е приемането на дневния ред. Предполагам, че всички сте получили дневния ред. Получихме предложения за някои промени, например свързани с точка 4 избиране на нов заместник-председател на място на госпожа Иванова. Ще разгледаме този въпрос след точка 10 по молба на господин Дойч. И що се отнася до заседанието на координатори, то ще състои утре, а не днес, защото госпожа Гресле, координатор от НП, не може да присъства днес. Затова утре след точка 14 ще имаме заседание на координаторите. След това ще се вземем с точка 15 след точка 8 днес след обед. Така че това е. Така си лепочо. Янс е има думата. Е, Благодаря, господин председателю. Сред координаторите стана въпрос за това, че в началото на заседанието ще трябва да говорим и за това, как ще подходим по доклада на господин Маринеско за извеждането експлуатация на инсталациите. Трябваше да гласуваме дали в началото ще запазим тази точка в дневния ред. Майк, ik wou eerst de mededelingen van de voorzitter eh, nemen zoals... Eh, eh, да, наистина. И аз исках също да се спрем на този въпрос. Нека сега да премина към съобщението на председателя. Втора точка. Искам да съобщя, че господин Тойра ще даде коктейл в края на днешното заседание. В 6.30, обаче ако приключим по-рано, например в 6 без 15, веднага ще можем да отидем на този коктейл за да не чакаме. Е, е, Също така, господин Петър Батушевич е нов сътрудник в нашия секретарият. Нека да го приветстваме. Надяваме се на добро сътрудничество с него. Сега, трета точка. Одобряване на протоколите от предишните заседания. Ако до края на днешния работен ден няма възражения, ще смятат за приети. Сега точка 5 се отлага. Затова сега преминаваме към въпроса, поставен господин Гар във връзка с, с заседанието в Страсбург на координаторите по молба на групата на социалистите и се обсъжда въпроса дали да продължаваме с доклада на господин Маринеско. Предложението на групата на социалистите и на демократите беше да се отложи обсъждането и гласуването до заседанието на координаторите. Всъщност задава се въпроса дали да гласуваме или не. Това е предложението. Сега ще гласуваме във връзка с доклада Маринеско. Ако гласувате с не, то това означава сваляне на този въпрос от дневния ред. Има ли някакви други желащи да се изкажат преди да започнем? Групата на НП дали иска да се изкаже? Доколкото виждам не. Добре, тогава нека да гласуваме по електронен път. И така гласуваме по това дали доклада Маринеско да се гласува сега. Тоест, ако вие гласувате не, то тогава докладът ще бъде свален от дневния ред. И така, да. За да съм абсолютно ясен. Ако имаме мнозинство за, то ние ще продължим с гласуването по доклада Маринеско. А ако мнозинството е против, то докладът ще бъде свален от дневния ред. Добре? И така, моля, гласувайте по електронен път. Идрей Гестемт? Всички ли са гласували? Всички ли имат със себе си картите си за Господин Скиликакис? Добре, щом нямате карта, ние ще отбележим вашето гласуване и така край на гласуването. Има ли още някой, който няма карта? Господин Гербрант и вие ли? И така, господин Скилакакис е за, господин Герапранди също е за. И така, да, имаме гласуване за. Мнозинството е за. 12 са за и 9 са против. Продължаваме с гласуването. И така, имате списъка за гласуване. Моите извинения, господин комисар. Ще трябва да проведем гласуването преди да преминем във всички останали точки. И така, изменение 1, изменение 2, изменение 3, изменение 4, компромис 1. Кой е за? По компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4, всъщност то отпада. Изменение 5, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 6, кой е за? Против, не е ясно. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по изменение 6 по електронен път. De mensen die geen stemkaart hebben, kunnen die dat duidelijk aantonen? Meneer Gerbrandi, die stemt voor. Господин Гербранди е за, господин Скилакакис е за. Моля, вдигайте ръце у нези, които нямат карти. Край на гласуването. 13 са за, 7 са против. Приема се. Компромис 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 10. Трябва ли да гласуваме? Включва се. То е включено. Завършваме с 173 от господин Бълчитис. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега имаме компромис 3. И компромис 3. Кой е за? Кой е против? Приема се. 17 отпада, както 18. 19 господин Калфин. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 174 от господин Бълчитис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 20. 21 и 22. Господин Сардъргас. Кой е за? Против? Кой е въздържал се, приема се. Изменение 23, изменение 24 заедно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Не е много ясно. Нека да гласуваме по електронен път, моля. 23 и 24 гласуваме по тях. Стеминг. Край на гласуването. Гербранди Скилакакис са за. Значи 12 са за, 8 е, са против, 25 кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 26 от госпожа Андрикяне. Кой е за? Против? Въздържали се? Не се прием. 27. Кой е за? против, не се приема. Трябва да сте по-бърз, казва председателя. Гласувам преди изменения, които не трябваше да се подлагат на гласуване. Компромис 4. Кой е за? Е, против, въздържали се, приема се. Изменение 29. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 30. Включено в, в компромис 3. Изменение 31 отпада. 40 en 46. Изменение 45. Не 46. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверяваме по електронен път изменение 45 и 46. Sluit de stemming. Край на гласуването. Десет на десет. Двамата колеги без карти. Един колега без карта. 11 на 10 следователно. Приема се. Беше добре да проверим. Изменение 47. Отпада. В моят списък за гласуване нямаше една страница. Вие не гласувахте по изменения 32 и 33. Вие прескочихте на друга страница. Да, има една страница, която липсва. Беше дадено обяснение. Председателят. Да, благодаря ви. Просто преминах на следващата страница. Една страница липсваше. Сега вече им получих новия вариант от секретарията. И така, 32 сега. 32. 32. Изменение 32. Het was verkeerd gekopieerd bij mij. Het zat op een andere pagina. Amendement 32. Wie is voor amendement 32? И така, изменение 32. Моля, гласувайте кой е за. Кой е против? Приема се. Добре, нека да проверим по електронен път. Изменение 32. Besluiten de stemming. En we tellen er eentje. Край на гласуването. 11 са за, 10 са против. Приема се. Триста четири отпада. 35 също отпада поради компромис 3. 37 сега. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Добре, нека да пробвам по електронен път. Изменение 36. Моля, гласувайте. Тронис. En de uitslag is, we sluiten de stemming. Ondertussen heeft de heer Herbrandi zijn... Край на гласуването. Господин Гербранди. 11 за, 10 против. Приема се. 37 от Владимир Уручев. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. 38. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Според мен се отхвърля. Да проверим ли по електронен път? 38. Ik sluit de stemming. Край на гласуването. Отхвърля се. Wie is, wie is voor? Sorry, wie is voor? Wie is voor? Кой е за 39-то, кой е против? Изменение 40. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 41. Четири се от господин Паксас. Проверявам по електронен път. 40. Моля, гласувайте. Стеминг. Край на гласуването. Отхвърля се. 41, кой е от мен? Благодаря, кой е против, въздържали се? Аз съм абсолютно обективен като председател, затова нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 42 на господин Калфин. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 43 отпада. 44. Моля, проявете търпение. Сега имаме устно изменение което обхваща или се отнася до изменение 47. В момента гласуваме по устното изменение. Кой е за устното изменение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 45 сега, ако не се лъжа. Моля секретарята да ми помогне. Наистина това е твърде нова процедура за мен. За съжаление, нашият председател го няма. 44 and 47. So, so we have to we continue with 45 and 46, which are identical. Okay. Dan gaan we nu amendement 45 stemmen. Добре. Продължаваме с изменение 45. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 46 сега. От господин Уручев. Те са обхванати заедно с 45 и 47 от устното изменение така че мисля, че едва ли трябва да гласуваме. Затова преминаваме към компромис 5. Кой е за компромис 5? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се. Приема се компромис 5. 51 от господин Урчев. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Да проверим по електронен път. Изменени 51. Моля, гласувайте. Ik Край на гласуването. Приема се 11 на 10. 52 на господин Калфин. Кой е за? А, 52-53 отпадат. Сега сме на нова страница вече. Направо не знам какво да очаквам с тази нова страница. 54. Кой е за 54? Благодаря. Кой е против? Въздържава се? Приема се. 54 електронна проверка. Моля гласовите. 54. Край на гласуването. Отпада 11 на 11. Добре, че проверихме. 55 на господин Бълчитис. Заедно с 56 на господин Паксас. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Мисля си, че е прието. Е, НП, доволни ли сте? Добре, нека да проверим по електронен път. 55 и 56. Край на гласуването. Отпада. 57 на Уручев. Кой е за? Кой е против? Мисля си, че е същия резултат, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Мисля си, че един човек повече гласувал. Трябва да знаем. Има ли такъв е, човек? Нещо нещата не излизат. Приема се 12 на 11. ...59 en 60 van Balsitis en Paxas. Wie stemt daarvoor? 59 и 60. Кой е за? Tegen? Против? Въздържали се? Нека да проверим тъй като разликата е много малка. 59 и 60, моля гласувайте. Край на гласуването. 12 за, 11 против, приема се. 61 на господин Калфин, моля гласувайте за. Благодаря, против, въздържали се. Резултатът мисля, че би трябвало да е същият. Така че приема се, но нека да проверим. Край на гласуването. 12-9. Het is aanvaard. 12 за, 11 против. Приема се. 62 отпада, тъй като 61 се прие. 64 по същия начин. 65. И така стигаме до 66. Поправка 66. И 67. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се. Отново разликата е малка, така че нека да проверим. Моля, гласувайте. 12. 12 за, 11 против, така че приема се, но разликата е малка. И така стигаме до 72, заедно с 73 на господин Паксас. Моля, гласувайте за. Благодаря против. Въздържали се? They deleted the paragraph so there can't be a compromise anymore because there's no paragraph anymore. Тук вече не може да има компромис, тъй като вече няма параграф. И така, бяхме стигнали до 72 и 73. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Слайте стеминг. Край на гласуването. Приема се. Сайда, амендамент 77. И така, трябва да обърнем страницата 77. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Нека да проверим още веднъж електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. Следващото отпада и така стигаме до 84 на господин Калфин и 85 и 86. За, против, въздържали се. Нека да проверим още веднъж резултата. И тук разликата ще е малка. Край на гласуването отново 12 на 10. Приема се. И така, отново трябва да обърнем страницата. 82 на господин Калфин, заедно с 83, 84, 85 и 86. Който е за, моля да гласува. Против? Отново разликата е малка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 за, 10 против. Приема се. 98 Калфин. За, против. Въздържали се. Отново мисля, че резултата е същият. Мисля, че се приема, но нека да проверим още веднъж. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 12 за, 10 против. 99, аз съм вносителят, за, против. Да, приема се поправка 100. За, против. Въздържали се. Същият резултат. Много малка разлика. Да приемем, че Текстът е одобрен. И така преминаваме към поправка 101. Не, 101 и 102 отпадат, така че 103. Втората част има отношение към поправки 100, 101 и 102. За, против, въздържали се. Същия резултат приема се. 104 на господин Оди. Устна поправка. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Мисля, че не се приема, но нека да проверим още веднъж. Моля, гласувайте. 8 на 14. Отхвърля се. И така, трябва да отново да обърна страницата и не знам дали ще имам пред себе си необходимия текст. А, устно, устното, а, устното предложение за, против, въздържали се, приема се. Да, също както при 104. Резултатът е същия. Отговаря на устната, устната поправка, внесена от господин Оди. Точно така. вмества се в 104, което вече приехме, така че 105 и 106 отговарят на поправка 104. Така, тъй като 104 се отхвърля, ние преминаваме към 107. А, към... Както разбирам, няма да гласуваме 105. Не, първо ще гласуваме 105 и след това 106. За, против, въздържали се, приема се. 107, 108, устни поправки. Господин Пасики се за, против, въздържали се, приема се. 109 и 110 и с коментара, включен в списъка за гласуване. За, против, въздържали се, отхвърля се. Redelijk zeker. 109, 110. Трябва май пак да направим електронна проверка. 109 и 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 на 8 отпада. 116 е, за, против, въздържали. 111 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 се гласува заедно с 113. За, против, въздържали се, отхвърля се. 114 и 115 за, против, въздържали се, приема се. 116, 117 и 118 заедно за, против, въздържали се. Трябва да проверим гласуването електронно. И така, 116, 117, 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 на 10 гласа приема се. 119 отпада. И така стигаме до 177 за, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме 178, 179, 180, 181 и 2 и 3 и 4 Анблок. Съгласни ли сте да гласуваме текстовете анблок? Господин Скалакакис. А... 170 и с7 до 183. Гласуваме блок. За, против, въздържали се, приема се. 184. За, против, въздържали се, също се приема. И така стигаме до Много е трудно, наистина, когато нямаме добър списък пред себе си. 120, 121 и така нататък за, против, въздържали се. Доколкото виждам текста се приема, но все пак трябва да проверим още веднъж. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 на 8, така че текстът, текстовете се приемат. 125 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. 126 и 127 се обхваща от този компромис. 8 за, против, въздържали се, приема се. 85 приема се за, против, въздържали се, приема се 128, 129 за, против, въздържали се, доколкото виждам се приема. Но нека да проверим. Искате ли да проверим? Не, няма нужда, приема се. 130. Не е необходимо да го гласуваме, защото стигаме до компромис, 100, компромис 9, а, 131 и 132. В компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 186. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 10, който обхваща 187 и 193. Който е за компромис 10, моля да гласува. Против, въздържали се, приема се. Поправка 133 на господин Калфин. За, против, въздържали се, приема се. И така. 134 и 35. Отново за, против, въздържали се, приема се. 136 отпада. 136. 3-9 на Йенс Гайер. За, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 Калфин за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се. Приема се. На 144 отпада. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. Van Kalfin, wie stemt? 146 Калфин. За, против, въздържали се, приема се. 147 Балцитис. За, против, въздържали се. Малка е разликата, нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. 14 против. Отпада. 148 заедно с 149 за, против, въздържали се, приема се. Така, прескачаме няколко реда. 190 за, против, въздържали се, приема се. 153 и 154 Калфин и Гресле. Извинявайте, не, само 153, извинява се оратора, 153 за, против, въздържали се, доколкото виждам се приема. 154 отпада, 155 Калфин за, против, въздържали се, отпада. Всъщност не се приема. 191 Балцитис за, против, въздържали се, приема се. 156 е оттеглен. Трябва да гласуваме по 157. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега, какво предстои? 158. Предпоследна страница, мисля. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 Калфин за, против, въздържали се, приема се. Трябва ли проверка? Не. Сто шестьдесят, сто шестьдесят едно. 162 отпада. 163 е компромис 11. Значи от 163, 165 за, против, но не е ясно, така че нека още веднъж да гласуваме компромис 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. 15 на 7. Приема се. 168. Калфин, моля гласувайте. Не, не. Компромис. 167 е част от компромис 11. Докладчикът. Какво ще кажете? Да, това е част от компромиса. Така че гласуваме според изискванията на докладчика 167 да, за, против, въздържали се 169 отпада 171 за, против, въздържали се Приема се. Стигаме до предпоследното гласуване. Кени. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ди 150, 150. Ici, il faut voter. J'ai encore trois autres. Ok. Euh, secrétariat. Fait... И така. Моля секретарията да се вземе с въпрос. Аз не успях да подготвя материала. По-добре е да направим проверка, вместо в последствие да имаме неприятности с секретарията. Осемдесет и осем, осемдесет и девет и деветдесет докладчика. Може ли да проверите още веднъж? Не. Би трябвало да сме гласували 188, 189 и 190, но моля да проверите още веднъж. Осемдесет и четири. Приели се или се отхвърли последно?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 проверихме всичко. Мисля, че вече можем да направим последното заключително гласуване по доклада. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 на 8 и един въздържал се. Докладът се приема. Поздравления за докладчика. Sorry, that's, that's моля да правите разбиране, че малко не толкова гладко мина гласуването. Ще помолим господин комисаря да дойде по-близо до нас. Колегас, Collega's, we gaan naar punt 7 van de agenda. Уважаеми колеги, преминаваме към седма точка от дневния ред. Размяна на мнение с комисар Шемета. Имаме тук и ем, членове на Сметната палата. Това са Керсти Калюлайт и Хенрик Отбом. Първо ще дадем думата на тези лица, след това ще дадем думата на комисаря и след това ще дадем а, време за дискусия. Кой иска да започне? Значи първо сметната палата и след това вие. Госпожа Калюлайт. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми давате възможност да ви представя информацията, свързана с годишният доклад за финансовата година 2011. Както вие знаете, глава първа включва в себе си резултатите и заключенията от годишния доклад. I can continue? Сега вече мога да продължа. обещавам, че ще продължа да говоря на английски. unfortunately, only Estonia. Ах, Мога, може да предложим естонски, фински, английски. Смятам, че английския ще е най-удачен. И така, в глава първа се съдържа резюме на резултатите и заключенията от годишния доклад. Аз ще ви представя резултатите, които бяха представени от различни колеги в различни изслушвания. И, и добре, ще можем да обсъдим с вас различни варианти за бъдещето. Декларацията за достоверност за 2011 година съдържа в себе си няколко аспекти. За пета поредна година мнението на Сметната палата е на доста високо ниво, което е похвално. Беше заключено, че както и в минал, минали години, транзакциите са били свободни от грешки грешките, които са били открити, са на такова ниво, каквото е било през 2011 година. Грешките не са концентрирани само в една или две специални области в бюджета. Съвета заключи, че ем, освен външни работи, разширяване и други области, в другите политически групи е имало материални грешки. Видовете грешки, които са били открити от Сметната плата през 2011 година, остават същите, както в предишни години. А именно ам, неправилно прилагане на правилата, ам, освен това неправилно ам, възстановяване на разходи или изискване на покриване на разходи, които не са направени. Ще е нереалистично, ако се очаква да има някакви радикални а, промени защото правилата и стандартите за разходване на европейските средства са строго фиксирани за години наред. Както и в предишните години, системата не функционира както трябва. Регионално развитие и земеделие включат в себе си голяма част от грешките. Националните органи трябва да са на първата защитна линия, така че на това ниво да се откриват много от грешките, които се правят. В 60% от аудитираните транзакции държавите членки са разполагали с достатъчна информация, за да, са могли, за да могат да открият тези грешки, преди да се иска възстановяване на разходите от комисията. Освен това е могло грешките да бъдат е, открити в е, предишните години. Това се установява в е, по-раните доклади. В окончателното искане в много случаи нивото на грешките е било подценено. Има и други области, свързани с изследване и други политически области, които ам, включат в себе си грешки. Това са области, които не се управляват само от комисията, а с поделено управление. В 80% от проектите, проверени от палатата, са били очертани една или повече грешки. В 50% от тези грешки 50, от тези случаи тези грешки са имали материално въздействие. Комисията трябва да подобри нивото на разходване на средствата, като се прилага контрол. Освен това, трябва да бъдат упростени правилата, за да се намалят грешките. Програмен период 2007-2013 за този период са очертани основните правила за разходване на средствата. Освен това са очертани и правила свързани с допустимост на отпускане на средствата. Трябва по-добре да се използват европейските средства и по-целенасочено. Трябва да бъде надзиравано и контролирано разходването на европейските средства. Това е добре да се включва и в декларациите за управление. Ако в някоя политическа област или в схема за разходване на средства няма уверение, че средствата се разходват по правилата. Трябва да се спре възстановяването на средствата на един по-ранен етап, още пресновяването на грешките. През 2011 година комисията увеличи броя и количеството на своите резерви. Беше очертан по-висок риск, беше направена и стъпка напред, напред. Комисията трябва да се фокусира върху това да се набира надежна информация, така че да се гарантира стабилно управление на разходването на средства и да се намали риска на грешки. Това все още не е постигнато. През при изготвянето на доклада за 2011 година се вижда, че риска на, греш... на... на грешките все още не е намален. Проблемите, очертани от Сметната палата, съществуват от известно време, въпреки че съвета е забелязал и известен напредък през последните години. Трябва да си има пред регуляторната рамка, която включва в себе си отпускане на средства само при постигане на резултати, в съответствие с резултатите. Сметната палата изготви мнение 6 от 2010 година, където се подчертава, че там, където е необходимо, е, трябва да се постигне високо, висока степен на хармонизиране на правилата. Освен това, трябва да бъдат е, опростени правилата, да се е, затегне контрола, да се преработят самите проекти и програми. В момента се водят дискусии за многогодишната финансова рамка 2014 2020 година и е важно секторното законодателство да бъде взето предвид. Предложението на комисията за рамка, кохезионната рамка 2014-2020 година отваря вратата за свързването на плащанията с постигнатите резултати. Трябва да се постигат целите чрез така наречените а, съвместни планове за действие. Въпреки това, Сметната палата подчерта своето мнение от е, мнение номер 7 от 2011 година, че тази инициатива може да представлява само да включва в себе си финансиране само възосновата на постигнатите резултатите. Комисията представи а, предложение за опростяване на правилата, а, за опростяване на, а, на разходите и за опростя, опростяване на администрацията. Хоризонт 2020 година включва в себе си плащания, свързани с постигнатите резултати. Дали обаче такъв един подход ще бъде одобрен от бенефициентите, не можем да сме сигурни. Може обаче в седмата рамкова програма да бъдат включени тези опростени правила. Тези, правила, тези примери показват, че а, комисията иска да промени правилата. Дали обаче държавите а, членки ще, ще са в състояние а, да ам, се откъснат от тази установена практика за осребряване на фактурите, които подават? и да се прехвърлят към новата практика и новите предложения. Правилата ще определят по какъв начин ще бъде разходван бюджета на Европейския съюз. Разбира се, сметната палата трябва да очертава контекста, в, контекста в, който, в който тези решения ще бъдат взети. Разбира се, ние ще ви предоставяме редовно нашите а, заключения и резултати от нашите проверки. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря ви. А, сега колегата, господин Отпо от Сметната плата, искате ли да добавите нещо? <clears throat> Uh, Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, господин комисар. За мен е удоволствие да присъствам тук за прав път, след като ви представих 10 глава. Ще бъде много кратък. За втори път Сметната палата включва резултатите по първа глава в своя годишен доклад. Три теми бяха обхванати тази година. Докладът за оценка на комисията, самооценка на комисията и схемата и за изпълнение. И също така Сметната палата разгледа докладите, представени през 2011 година по съветение на необходимостта, на потребностите, извинете, и анализа във връзка с европейската добавена стойност. Получихме два доклада за оценка от страна на комисията миналата година. Първият доклад получихме във връзка с глава 10 и през ноември получихме втория доклад и получихме писмо от председателя на парламента. Също така разбрахме, че утре като отделна тема ще се обсъжда този доклад, за това ще се въздържа от каквито било коментари по този повод. Какви са заключенията на Сметната палата по схемата на самооценка на комисията? Заключението на Сметната палата е, че има признаци на подобрение. Обаче продължава да има проблем между последователността, между целите, количествените показатели и годишното измерване на постигнатия напредък. Какви са заключенията на Сметната палата? по 16-те доклада, обхващащи различни тематични области. Има някои ясно изведени полки. Например, че не се предлага добро качество на оценка на потребностите и че финансирането от страна на ЕС не винаги се насочва към областите, които наистина имат необходимост от финансиране. Освен това, слабостите не позволяват на Европейската комисия да докладва за въздействието на средствата, изразходвани от бюджет на Европейския съюз. Освен това, Европейската комисия не може да покаже европейска добавена стойност в резултат от разходването на средства от Европейския съюз. Също така Сметната палата препоръчва на комисията, че при замислянето на програмите комисията трябва да средоточи върху анализа на потребностите – комисията и държавите членки трябва да подобрят качеството и актуалността и своевременността на подаваните данни от държавите членки. И трето и последно заключение, препоръка е, че за период 2014-2020 година комисия трябва да представи доклад как тя смята да гарантира европейската добавена стойност. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря ви. Благодаря и на двамата представители на Сметната палата. Сега, господин комисар, имате възможност да отговорите и след това ще имаме възможност за въпроси и отговори. И искам да помоля колегите, които искат да задат въпроси, да посочат това. Да отбелязвам кои са поискали думата. Заповядайте, господин комисар. Имате много време, така че може да спирате върху подробностите. Благодаря ви, господин председател, господин докладчик, уважаеми членове на тази комисия и на Сметната палата. Бих искал да благодаря представителите на Сметната палата за техните вдъхновяващи изказвания в този момент, в който тече процеса за освобождаването отговорност. Разбира се, необходими са допълнителни действия – и те ще бъдат реализирани незабавно. Радикални промени при изпълнението на бюджета обаче в момента не са възможни. Там, където замисълът на програмите се показа да бъде прекалено неясен или слаб, то комисията смята да реши проблемите с установените слабости. Това се отнася до структура на програмите, самите правила, също така подотчетността и отговорността на лицата, които отговарят за финансите. До сега ние много ефективно работим с Европейския парламент, което проличат резултатите, постигнати в рамките на изменения финансов регламент. Но работата ни не е завършена. Вие знаете, че предложенията за опростяване се поставят под съмнение и от двата са законодателя. За бъдещата селскостопанска политика, около 4000 изменения са били внесени от Европейския парламент. По тази причина съм загрижен от това, че нашата обща цел да модернизираме програмите, да ги направим по-резултатни и по-простени е под заплаха. Имаме нужда от вашата подкрепа, за да запазим същината на това, което предложи комисията, възоснова на полуките, извлечени от Сметната палата в нейните доклади и вашите препоръки при освобождаването от отговорност. И ако обратното пък, замисълът на програмата е добър, но изпълнението от страна на финансовите действащи лица не е задоволително, тогава комисията действа за да предотврати грешките или да ги коригира систематично. Резултатите от този активен подход са значителни, както по-късно ще покажа. Независимо от това, фактът, че комисията остава отговорна за изпълнението на целия бюджет, не трябва да освобождава от отговорност другите финансови действащи лица, най-вече компетентните органи на държавите членки. Те трябва да поемат своите задължения и отговорности в съответствие с член 317 от договора. В редица случая, посочени от Светната палата, националните управляващи и одитни органи не упражняват надлежен контрол и исканията, които стигат до комисията за възстановяване на разходи, не отговарят на изискванията. Тази ситуация в условията на споделеното управление не е приемлива. Тя не може да продължава така. Най-малкото, защото говорим за 80% от бюджет на Европейския съюз. Както и сметната палата, аз мятам, че упростяването на правилата за допустимост на финансирането могат да допринесат за общото намаляване на процента на грешките. Обаче, както вече казах, този процес е много бавен с оглед на предложенията за ново законодателство. Днес, там където има възможност за опрестяване, в рамките на сегашната правна уредба в Европейския съюз, те не са реално използвани от държавите членки. И също така, успоредните аудити показват, че националните компетентни органи не са склонни да използват тези упростени правила – по този начин те лишават бенефициентите от възможните ползи, що се отнася до улеснен достъп до финансова подкрепа и намаляване на грешките. Както вие знаете, правилата за допустимост на разходите в сферата на кохезионната политика като цяло се определят на национално ниво. За 2011 година 86% от грешките свързани с социалния фонд, се отнасяха към националните правила за допустимост на разходите. И до сега няма сигнал, че държавите членки предвиждат каквито и да било значителни простявания на правилата на национално ниво, въпреки постоянните призиви за това от страна на Европейската комисия. Съгласен съм, че промяната на правилата много често не е желателна, обаче новата годишна финансова рамка дава на Европейския съюз възможността да го направи това за 7 годишен период. Комисията високо ще оцени вашата подкрепа и в това отношение. В условият на споделено управление, резултатността на действията на националните компетентни органи и замисъла на правилата с допустимост – определени от държавите членки, са от решаващо значение за намаляване на процента на грешките. Затова участието на националните компетентни органи по време на процедурите, свързани с дейността на Сметната палата, са от решаващо значение. Първо, по този начин лицата, които отговарят за финансирането и за предоставянето на финансиране, могат да предоставят необходимите обяснения на аудиторите. Освен това, националните компетентни органи са длъжни внимателно да проверят констатациите от одита и да изяснят какъв е източника на установените грешки. Това е един двупосочен процес, който може да подобри ситуацията незабавно и на място. Това въжи за всички програми в рамките на споделеното управление, в том числе и в областта на селското стопанство и развитието на селските райони. Сега аз бих искал накратко да спра на основните теми и въпроси, поставени от тази комисия и в обсъждането на процедурата за освобождената отговорност до сега. Първо, капацитета за коригиране на сегашните системи за контрол и надзор. През ноември миналата година аз ви казах, че нашата система за контрол доведе до възстановяване и коригиране на 1,84 милиарда евро през 2011 година. Това е, значителен, това е значителна сума от средства и тя представлява 1,4% от всички плащания през 2011 година. Независимо от това, че това че тази сума се отнася до плащанията, на правни през предходните години. Много е добре да разглеждаме тази цифра в по-широк контекст. Тези корекции и на средства са регистрирани в годишните отчети на Европейския съюз в продължение на 5 години. И те бяха одобрени от Сметната палата. Независимо от това, те не включват данни за финансови корекции и възстановяване на средства от държавите членка тъй като те до сега бяха сметнати за ненадежни и беше много важно, че съществуваше риск от двойно отчитане. За следващата многодишна финансова рамка лицата, отговарящи за предоставянето на финансовите отчети, ще трябва да гарантират качеството и надежността на данните. Освен това, дейностите по коригиране, отчетност и предотвратяване на грешките ще бъдат подобрени в през периода, започващ от 2012 година. Сега бих искал да се спра на тематичните области в рамките на споделеното управление. Що се отнася до развитие на селските райони, то комисията тук е разработил план за действие, който трябва да реши проблемите, които са установени от Сметната палата. По-специално, комисията вече информира всички държави членки, при различни поводи за първопричините на установените грешки и възможните коригиращи действия. Европейската мрежа за развитие на селските райони ще се използва за да се повиши информираността по тези въпроси. Обучението и предоставянето на повече информация са били важни дейности, предоставени на бенефициентите и администрацията. Също така планът за аудит на Генерална дирекция селско стопанство – беше променен така, че да светочи върху основните грешки, които са били определени през 2011 година. И също така екипите аудитори ще бъдат подсилени. В бъдеще, в допълнение към упростените схеми за плащане, вече се предприемат мерки още сега с оглед на следващия програмен период, например, задължението да се предоставят бъдещите програми за развитие на селските райони на Комисията за одобрение на мерките на държавите членки, така че да не създава неоправдан риск от грешки. Що се отнася до политиката на сближаване, то ситуацията значително се подобри миналата година. Очаквам по-нататъчно подобрение след като се усети въздействието на нови финансов регламент върху изпълнението на бюджета. В сегашния програмен период комисията внимателно наблюдава действията от страна на националните органи и изисква финансови корекции във всички случаи, когато това е оправдано. Държавите членки в момента са задължени да докладат за своите действия по определяне на недостатъците и коригиране на слабостите. Ако прогресът не се сметне за достатъчен, предприемат се превентивни мерки, като процедура за предварително замразяване на финансирането. Целта не е да се ограничава или да се забавя плащането, но да се упражни натиск върху националните компетентни органи, за да могат те наистина да зачитат принципите на разумното финансово управление. Освен това, плана за одити на Генералната дирекция регионално развитие и заедост – се адаптират на най-рисковите програми и финансови действащи лица. Тематични одити, основани върху риска за проверка на резултатността на контролните мерки на първо ниво, се организират и със социалния фонд. Оказва се подкрепа на държавите членки, за да могат те да подобрят своите програми за обучение. За тази цел Генерална дирекция регионално развитие е създал специален център за подобряване на компетентността и изграждане на административния капацитет. За следващия програмен период ние ще въведем декларация за управлението на всички разходи и това ще помогне да имаме по-ясна представа за ситуацията във всички държави членки. За това е много важно да се гарантира и един надлежен процес за, процеса за гарантиране на достоверността на представените финансови отчети. Мога да потвърдя, че комисията ще върви към втория етап и ще гарантира политическата подкрепа за този нов процес на отчетност с държавите членки. Що се отнася до научно-изследователската дейност, то имаше много призиви в тази сфера за подобряване процедурите за проверка и отчетност, а също така намаляване на процента на грешка. Обаче повече надзор ще означава и повече административна тежест, което излага на риск привлекателността на финансирането на проектите в областта на научно-изследователската дейност и иновациите в Европа. Затова е важно да се намери подходящ баланс между доверието и мерките за контрол. Това се съдържа като искане на парламента в доклада Меркис. Необходимо е да се съсредоточим повече върху това да се предотвратява риска в по-рисковите сфери и да се осигури повече полза за бенефициентите. Предоставят се насоки за участниците и се предоставят насоки и контролни списъци, така че те сами могат да упражнят контрол върху своята работа. В момента генералните директорати предоставят пряко отчети на аудиторите. Аудиторите участват в семинарите, организирани от комисията, посветени на предотвратяване на грешките случай, че не се решават проблемите своевременно, комисията препоръчва бенефициента да приключи изпълнението на договора. В бъдеще ще се придвижваме към по-голямо упростяване и по-добро разходване. Това е включено в предложението на комисията следваща многодишна финансова рамка. Хоризонт 2020 цели намаляването на сложността и по-добро постигане на политическите цели при по-голяма економическа ефективност. За това е отрешаващо значение парламента да подкрепи предложението на комисията, тъй като в наш общ интерес е да се придвижим към по-разумно финансово управление. Трябва да припомня, че някои от измененията, предложени от парламента, могат да изложат на риска някои от усилията за постигане на положително въздействие върху финансирането за научно-следователската и иновационна дейност. Те за бюджетна подкрепа сферата на външната помощ, предоставена от Европейския съюз на страните партньори. Както се предвижда от новия подход за подкрепа от бюджета, комисията непрекъснато стреми да подобри контрола на разходите в тази сфера, така че безвъзмезната помощ да може да се използва максимално резултатно ефективно. До 2013 година ще бъдат внесени нови подобрения в основна препоръките от Сметната палата. Това най-вече се отнася до рамката на управление на риска. Ръководният комитет по подкрепа от бюджета ще засили постоянната си политическа и тематична ръководна дейност на нивото на висшето ръководство. Освен това, що се отнася до оценките и докладите за оценка европейска добавена стойност и резултатността на изпълнението, ние ще средоточим и върху тази важна област. Европейските граждани очакват реални ползи, практически ползи от дейността на Европейския съюз. За това ние укрепваме нашата система, за да можем непрекъснато да отчитаме този аспект на изпълнението на бюджета. В последния доклад за оценка се разглеждаше подробно дейността на комисията. Комисията смята, както и Сметната палата, че е необходимо да се гарантира надлежно докладване за оценката и за целта трябва да има съгласие с органите, предоставящи освобождена от отговорност, как този доклад трябва да се изработва и каква информация се очаква. Както и представителят на Сметната палата, тук аз мятам, че трябва да се придвижваме към програми, които са ориентирани към резултати, които ще се оценяват по техните заслуги от гледна точка на тяхната практическа стойност и економическата им ефективност. Това е изключително важен преход и също така той се отнася и въпростяване на усилията, нещо за което говорих преди. Успехът на този дълновиден подход ще зависи основно от желанието на съзаконодателите да го утвърдят и също така от смелостта на финансовите действащи лица да го направят реалност. Уважаеми членове на Европейския парламент и Сметната палата, позволете ми да приключа моето изказване с това, че ще ви уверя, че комисията вече е излякла полки от тази процедура по освобождаване на отговорност и ние ще се стремим заедно с другите финансови действащи лица да постигнем резултати, които вие очаквате от нас в качеството си на орган, освобождаващ от отговорност вече бяха предприяти мерки в светлината на препоръките на Сметната палата, изразени в годишния и доклад. Устойчивото подобряване на управлението и контрол на бюджета е цел, която комисията сама по себе си самостоятелно не може да постигне. Това е екипна работа, в която са законодателите, бюджетните органи, органите, отговарящи за освобождаване от отговорност, аудиторите, всички финансови действащи лица, всичките имат своя принос. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, господин комисар. И сега председателят на комисията по бюджетен контрол се е присъединил към нас и ще му предам председателските функции. Но преди това дам думата на господин Гайер като първи оратор. Господин председателю, господин комисарио, благодаря ви за изчерпателните отговори, които ни дадохте. Тези констатации се почиват на комуникация, която тече между нас. Няма как да ви задам въпроси, защото вие дадохте вече отговори на почти всички въпроси, но ще ще подчертая някои аспекти още веднъж. Теми, които биха провокирали реакции. Ам... Вие отговаряте за приходите в Европейския съюз, а не за освобождаване от отговорност. В докладите не се отдели много внимание на тези аспекти, защото Сметната палата се концентрира върху това дали процесите са били изпълнени коректно. За нас обаче е важно да се разгледат по същество и аспектите свързани с приходите – Е, това е важно да се включи в е, доклада, свързан с, с защита на финансови интереси на Европейския съюз и това нещо да бъде взето преди при освобождаването от отговорност. Относно многодишната финансова рамка от 2014, това е една много спорна тема. Трябва е, в бъдеще да се грижим още повече за това по какъв начин ние сме засегнати от приходите на Европейския съюз. Сметната палата насочи нашето внимание върху някои възможности за подобряване в областта на събирането на мита. А, ние дори а, Проведохме пътувания, бяхме в Амстердам и в Роттердам на пристанищата и виждаме, че плановете на държавите членки, когато става въпрос за регулиране на, на а, приходите от а, мита, те някакси а, неохотно а, отвършат поглед от тези задачи. Държавите членки възнамеряват да не въведат новият регламент, свързан с събирането на мита. Не можем да сме доволни от това. Тяхното поведение е подобно е по отношение на ДДС. Така че искам да ви попитам още веднъж какво смятате вие по този въпрос? Какви са тенденциите свързани с приходите от мита и ДДС? Какво е тяхното отражение върху бюджета? Ам, Това не е важно за освобождаването от отговорност, но това е важно от гледна точка на, на а, нашата дейност, нашите действия и е важно и за държавите членки. Сега по отношение на компетенциите ви, свързани с вашата отговорност за освобождаване от отговорност на бюджета. Комисията изготвя своите а, доклади. Важно е какви са анализите и оценките, които включва нашата комисия, парламентарната комисия в тези доклади. Има два документа, възоснова основа на които ние вземем решение за служебната отговорност. Една страна доклада на Сметната палата. Има специален доклад на Сметната палата. Ние разглеждаме и документите на комисията. И в тази връзка възникват проблеми. Проблеми с тълкуването на грешките, които възникват. Сметната палата интерпретира някои проблеми като 100% грешки – и от друга страна трябва да се види какво е въздействието на тази грешка върху финансовото управление, какъв е риска, който съществува. Трябва да имаме предвид, че ние се занимаваме с дейности, които представляват интерес за нашите граждани. Всички имат интерес европейските средства да бъдат разходвани по-целенасочено и е важно да се знае а, колко каква част от средствата, с които разполага Европейската комисия, са изложени на риск. В Европейския парламент по отношение на тази процедура има доста а, хаотични тълкования. Е, има а, произволни а, проверки, а, които водят до а, различни констатации. Разбира се, това е несериозно. Но е хубаво а, да видим и а, какви са финансовите щети. И в тази връзка Сметната палата може да ни помогне, или по-скоро не ни помага много, като е прекалено строг. Обаче има разпоредби, които са включени в договор, договора, разпоредби свързани с декларацията за достоверност. И в тези разпоредби се включва и този прак от 1%. А, тази задача е непосилна предлага се промяна на методологията и то с много добри аргументи. Да. Но ще сме изправени пред един проблем, а именно, че а, може би броя на грешките ще се увеличи ще се промени броят на грешките, в зависимост от това дали тези произволни проверки са направени точно в такава област, в която има висока степен на грешки. Радвам се, колеги, че ще проведем в следващите години дебат по тази тема. Доста ще се поизпотим, докато анализираме и изтълкуваме правилно данните, които са ни предоставани. Обаче трябва да видим а, кога ще стигнем а, до а, една, а, една истинска м, декларация за достоверност, кога ще стигнем долния прак а, на грешки, а не да сме като Сизиф а, а, да бутаме камъка нагоре. И а, когато бъдат променени правилата и въобще бе да променен цялостта, камъка да се търколи отново надолу. Не мога да си представя, че ще сме доволни от нещо такова. Нека да погледнем в бъдещето и да видим в кой момент ние ще имаме успех с този метод при изготвянето на декларацията за достоверност. Само когато декларацията за достоверност е коректна, тогава можем да гласуваме за освобождаването от отговорност. Секторалният подход за сега действа добре. Има тристранни разговори между комисията, националните органи и бенефициерите. разбира се, и сметната палата също участва, така че да бъдат очертани грешките и да се види как да бъдат отстранени те. Прагът на грешки е 2,2%. И сега тук отново трябва да си представяме Сизиф като един а, щастлив човек. В качеството си на а, бюджетна комисия ние сме поставени в една много трудна ситуация, защото трябва да се справим с това отстраняване на а, грешки. И ние не искаме а, да сме а, съдя и да отсъждаме кой има право в името на ам, доброто развитие на Европейския съюз, ние трябва да видим а, как да стигне едно правилно решение без политически оттенък. Може ли да ми кажете ам, какво е мнението в комисията по този въпрос? Има един друг въпрос, който искам да засегна. А именно, каква е, каква е сумата от средства, която се предвижда от комисията? професор Боничи от Сметната палата каза, че има две възможности за сваляне на грешките, именно увеличаване на проверките ще искаме да има по-строга хармонизация. И на второ място, ние изтегляме парите и средствата и коригираме грешките. Обаче, други казват, тази тема е повод за нови дискусии. Средствата трябва да бъдат включени в годишните бюджети. Но може би пък има показатели. В момента положението в комисията е такова, че ние не разполагаме с документи, за да видим какви средства са разходвани за определена година и за коя точно бюджетна година се отнасят тези средства. И така, значи, как, каква е ситуацията при нас? Ние не можем да приемем тази висока степен на допускане на грешки. Обаче има и грешки, които отново водят до отпускане на средства за съжаление. Има прак, допустим прак на допускане на грешки в една бюджетна година. И на следващо място как може комисията да се позове на един минал програмен период. Ако разполагахме с тези документи, можем да кажем, да речеме, период 2006 година е имало в отделните години допускани грешки, такива каквито са открити от Сметната палата и можем да изпратим посланието навън и да кажем да, допусната е тази грешка, но ние сме я коригирали. Това ще е много полезно за комисията, ако се подхожа по този начин. С радост отбелязах, че вие сте засегнали че засегнати въпросите свързани с степента на допускане на а, грешки, за това, а, че вие сте поели инициативи за подобряване на а, и отстраняване на а, тези грешки. Бих искал а, да знам до май кои стъпки ще бъдат предприяти от а, комисията. какво искате да предприемете, а, за да намалите а, увеличения брой на грешки. Какво искате да направите, за да намалите тези грешки? Относно регионалната политика, искам да а, спомена две неща, които са важни за мен и кои, които вие не споменахте. Мога да говоря от името на цялата парламентарна комисия, като кажа, че ние не одобряваме ретроспективните проекти в регионалната политика. Те нямат никаква добавена стойност. Да речеме, в една държа, държава членка се извършва един важен структурен а, проект и след това а, постфактум а, се а, изпращат документите към комисията и тогава вече е късно да се коригират някакви нередности в обществените поръчки. Искам да кажа, че тези ретроспективни проекти съдържат в себе си потенциален риск от допускане на много грешки. Знам от а, ГД регионално развитие, че а, те биха искали по-строго да се подхожа към такива ретроспек... ретроспективни а, проекти. Надявам се, че а, ще се опитаме да променим това чрез реформата на кохезионните фондове. На следващо място искам да спомена следното, свързано с нетните корекции. Ще се позова а, на една тема, която беше засегната от Кристофър Фелнер, който беше докладчик преди мен. трансфер на европейски средства от един проект към друг, когато първоначалният проект е бил погрешен. Това за мен е един вид стимул за държавите членки да засилят контрола и управлението на своите системи. Обаче, ако не бъде открита тази грешка, какво ще се случи. Аз се изплаших от нивото на грешки, установени от Сметната палата и грешки, които не са били открити от държавите членки. А могло да стане. Трябва нетните корекции а, да са функциониращи, а, а именно когато държавите членки не а, открият грешките на време, ние да можем да изтеглим средствата, които са били отпуснати. Относно а, оценката на постигнатите резултати, е нещо, което искам да сегна, но все пак ще оставя възможност и на другите колеги да зададат своите въпроси. Благодаря. Благодаря на а, докладчика. А, искам да ви приветствам всички с а, добре дошли. А, вие като виждам зимната ситуация в Европа, се спомням с си спомням за замъка на Кавка. И тук беше много удачен цитата на колегата Гайер за мита за Сизиф. Има много желащи, които искат да вземат думата. Пипа и Курсе, това колегата Молдер. Благодаря, господин председателю, господин комисарю колегата Гайер. Да, за вас е доста голямо предизвикателство да очертаете теми, които да бъдат включени в дискусията, но аз ще се спра на някои аспекти, които вече бяха засегнати. За мен породи интерес изказването на Сметната палата – че въпреки аудитирането се установява висока степен на допуснати грешки. Сега е, въпросът е какво не е наред с тази одитна процедура? Не е ли така, че комисията се измъква прекалено лесно? Казва се, че държавите членки пропускат откриването на някои грешки, защото те разполагат с голяма част от информацията, но не, господин комисарио, комисията е а, пазителка на договорите и тя трябва да поеме своята отговорност. Трябва да се помисли за това как а, комисията може да а, получи по-голямо влияние в, по отношение на тази процедура. По мнение на Сметната палата съществуват все още доста наредности в процедурата. Това е първия въпрос. Втория ми въпрос е свързан с нещо, което каза колегата Гайер. Да, наистина Има политици, които са 5-10 години в парламента и те много се ядосват, когато се прави сравняване с по-стари периоди по отношение на отчетността, изготвянето на доклади, е, е, степента на допускане на грешки, квотите и така нататък трябва нещата се разглеждат по същество. Ако искаме да имаме доверие помежду си, ние в качеството на парламент и вие в качеството ви на комисия, трябва да видим в всяка отделна област кое се е подобрило и кое се е влушило така а, очерта ситуацията и колегата Гайер и искам да го подкрепя в това му изказване, че имаме нужда от една по-бърза методология. И един въпрос имам към вас. Когато а, сравнявате а, генералните дирекции по отношение на добрите практики, какво бихте А, препоръчали по отношение на изготвянето на докладите и анализите. В тази връзка какво могат да научат едни генерални, генерални дирекции от други? Още един въпрос, свързан с компетенциите на ОЛАФ. Проведохме разговор с председателя на ОЛАФ, господин Кеслер. И какво становява, че престъпниците се избират държави членки, в които законодателството е слабо. В тези държави измамите са повече. Унгария, Румъния, България, изглежда в тези държави е така. Дали тази ситуация ви е е така известна, както беше споменато от генералния директор и какво правите, за да противодействате. Един друг въпрос също свързан с Олаф, с темата дали комисията получи информация, от която беше заключено да а, бъде освободен комисарят Дали. Задавам си въпрос. Не смятате ли, че има доверени лица в парламента, които е, да са наясно с такъв род информация? да бъде споделена тази информация с тях. Ще е добре да а, сме наясно с нещата, да имаме по-голяма сигурност и увереност. И а, в крайна сметка това, което се случи с комисария, беше оправдано, разбира се. Последният въпрос е свързан с документи които а, изискахме от вас, са документи свързани с, с споразумението за тютюна. Вие отговорихте, че ние трябва да а, уточним нашия въпрос. Направихме го и то а, доста подробно, но след а, това имаше 24 документа и 16 други допълнителни становища. Е, обаче е хубаво, когато се представят такива документи, да се казва това са всичките документи. Има ли други документи в е, допълнение? И е, ще съм благодарен и за отговор от ваша страна, колегата Молдър. Е, Благодаря, господин председател. Дебатът е интересен. И аз вече разполагам с бележките на комисията които вече бяха раздадени. Това е доста полезна практика. Все пак ще се осмеля да задам един въпрос на база на бележките. Първо, неизбежно е, че в крайна сметка, когато освободим от отговорност съответните органи, обществеността ще попита как е възможно – защото след 18 години комисията не успява да убеди сметната палата а, и затова може би е крайно време да откажем освобождаването от отговорност. знаем, че това се е случвало в миналото с катастрофални последствия. Комисията се наложи да подаде оставка. Но, за да дадем възможност на комисията да даде доказателство за своите усилия и да бъде освободена от отговорност от този парламент, трябва да се обърнем към казаното през 2003 година, когато комисията от когато комисията твърди, че всъщност проблемите е, са в държавите членки и е, комисията не може да постигне по-добри резултати. Между другото, бележките на докладчика ми се струват е, много интересни, поне на пръв поглед, и възнамерявам да ги подкрепа. Но това не е тема на моето изказване в момента. Парламентът а, изисква политическа отговорност, която да бъде поета от държавите членки. В края на финансовата година някой трябва да бъде отговорен за това а, дали нещата а, вървят както трябва или не. Това трябва да бъде човек, който има съответните политически компетенции и а, който да да окаже, че парите наистина са похарчени както трябва. В нашите демократични държави, ако се окаже, че това не е така, последствията за съответното лице няма да бъдат благоприятни и съответно парламента трябва да поеме необходимата линия. В 2006. През 2006 година, заедно с съвета, а, решихме да се предоставят годишни отчети и тези годишни отчети а, до голяма степен изискват от държавите членки да направят един отчет за това как са разходвани средствата. И така комисията и съветът решиха, че тези годишни обобщения трябва да бъдат е, предоставяни, но парламентът е, няма защо да се занимава с тях. Е, в миналото, господин комисаря, се зае с този въпрос и даде възможност на парламента да се запознае с тези документи. Аз самия влязох в една тайна стайчка, в която дори трябваше да се да, оставя мобилния си телефон навън, но когато се запознах с документите, те се оказаха едно огромно разочарование. Оказа се, че в тези а, годишни отчети а, Проверките, които се извършват, са на едно твърде общо ниво. До кога комисията може да твърди, че намеренията, залегнали в договорите, се изпълняват и че докладите отговарят на, на изискванията. Знаем, че докладите се аудитират от PricewaterhouseCoopers и откровено казано, за мене тези доклади е, са за един дълъг период и честно казано, аз не мога много добре е, да разбера какво във всъщност е, се съдържа в тези доклади. Е, декларациите на отделните държави е, вероятно са взети предвид. Е, комисията от една страна иска бюджетите да бъдат изпълнени, от друга страна комисията поема своите отговорности, но в този случай не може комисията да си затваря очите повече. така че, нека да кажа, че Моя въпрос към комисията е следния. Какво възнамерява да направи комисията, за да може ефективно държавите членки да изготвят тези годишни отчети? Имаме примери в четири държави. Моята родина, Нидерландия, но също така Дания и Швеция също го направиха. комисията ще даде ли пример за някоя, някой доклад, който според комисията е неприемлив. И дали комисията иска ще изисква от държавите членки декларации, които да съдържат това, това и това. И ако предадете такива декларации, вие ще получите някаква, някакъв стимул. И така, какво е морковчето, което ще бъде предоставено на тези държави членки? Дали по-малко проверки, по-малко административна тежест, тежест за съответните държави членки и така нататък. Тъй, че въпросът ми към комисията е какво възнамерявате да направите е, в новите финансови регламенти, така защото да има стимул държавите членки в своите финансови е, декларации да посочат едно политически отговорно лице, което а, е, отговаря за тези въпроси, а, а съответната сметна палата на държавата членка да предоставя необходимите доклади. Така че по какъв начин ще се спази решението 2003 година? Искам да чуя отговора на комисията. И освен това, като политик, вие знаете, че медиите и по-конкретно телевизията са, се интересуват от вас и още тези дни беше направено разследване на телевизии, които твърдяха, че а, из, а, разходването на средствата а, е незадоволително. Беше даден пример за строежа на магистрали в Польша, които са строени с европейски пари. Там са издигнати екрани за предпазване от звуково шумово замърсяване, но един от тези екрани има магистрала, от другата страна обаче, докъдето вижда окото, са само пусти райони и телевизията задава въпроса какъв е смисълът да се издигат такива екрани на такова място. Така че този въпрос беше зададен на комисията. Доколкото разбирам, отговор на комисията е, че не знае какво става с тези средства. Благодаря ви. Благодаря, господин Мудър, колегата Какис и така нататък следващите в по списъка с ораторите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. И докладчика, и колегите, които се изказаха след това, обхванаха много теми. Бих задал само един конкретен въпрос, свързан отново с въпроса, който е много важен за мен. Господин комисар, вие то казахте, че в момента комисия преразглежда мерките за контрол, за да средоточи върху по-рискованите операции и възможността за измама. Основният ни инструмент за борба с измамите е ОЛАФ. Когато бяхте тук през ноември, аз ви попитах дали можем да увеличим разследванията по собствена инициатива от ОЛАФ. Вие отговорихте положително, но аз зададох въпроса и в писмена форма и получих отрицателен отговор. Question is again very, very simple. И отново въпросът ми според мен е съвсем простичък. Видяхме, че част от процента на грешките идва от измами. Има страни, в които изобщо няма грешки, свързани с измами. Тоест, това са страни, за които знаем, че там нещата са по-различни. И това означава, че просто не се водят надлежни разследвания. Независимо от това, ние не поставяме акцента върху това, къде има реален риск, а по-скоро се заточаваме само върху тези области и страни, от които получаваме тревожни сигнали. Няма ли сигнал, Олаф не се занимава с разследвания. Но има и доказателства, които насочват към това, че явно има висок риск дали комисията продължи с тази система, че само ще се реагира на сигнали и ще се пренебрегват други рискови области, за които не се получават сигнали. Председателя, да, благодаря ви. Господин Гербранди има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, много се радвам, че комисията вече от две години обръща внимание на изпълнението, а не само на легитимността, законността на разходите, но също така и на изпълнението, на ефективността на разходите. Много съм благодарен и на Сметната палата, че обръща сериозно внимание на този аспект. Наблюдаваме подобрения в сравнение с първата година, от когато комисията почна да обръща внимание върху изпълнението, но според Сметната палата все пак може още какво да се направи и то доста. Въпросът ми е следния. Опасявам се. И това е свързано изказаното с колегата Милдер за екраните за защита от шума в Польша. Виждаме толкова примери за изразходване на европейските пари в държавите членки по начин, който според нас е или смехотворен, колкото и силно това да ви прозвучи, или по-меко казано, не много ефективно или не отговаря на економическите цели, които биха могли да се очакват. Въпросът ми е пряко свързан с ролята на Европейската комисия, много повече отколкото с ролята на държавите членки. Ние виждаме това във всички специални доклади на Европейската сметна е, палата. Извинете, видяхме го в доклад от миналата седмица за енергийната ефективност. Става ясно, че държавите членки изобщо не се вълнуват от енергийната ефективност, те се вълнуват това да разходват европейски пари. И за това проектите, които се финансират с европейски пари, но за които носят отговорност държавите членки с и имам възвръщаемост на инвестициите за период от 150 години. Е нещо, което според мен е смехотворно. Моят въпрос много повече се отнася до свобода, свободата и гъвкавостта, която позволяваме на държавите членки да имат при изразходването на европейските средства. Лично аз съм убеден, че трябва да има практическа полза от разходването на европейските средства. Но има неща, които не можем да оставим на държавите членки без много внимателно наблюдение и контрол от страна на Европейската комисия. Възлагам сериозни надежди на многогодишната финансова рамка. Надявам се, че ще има много по-голяма обвързаност между условията, които се поставят при разходването на средствата и окончателната резултатност и ефективност на проектите, финансирани с европейските средства предвид факта, че комисията сега обръща много повече внимание на изпълнението, на ефективността на изразходваните средства. Дали имате готовност да приложите, да положите повече усилия и да отразите повече резултатността на разходите във вашата оценка? Склонили сте да се намесите дори сега на заключителния етап на преговорите за многогодишна финансова рамка да се намесите много по-силно и да наложите подобно обвързване с условия. Защото, най-вероятно, повече въпреки че представлявам най-проевропейската партия в Нидерландия, все по-трудно ми защитава, да защитавам разходването на европейските средства, като виждаме толкова много неефективно разходване. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Барстас. Благодаря ви, господин председател. Господин Геропаранти каза много от нещата, които аз иска да кажа за ролята на държавите членки, за политиката, за нашата работа през последните няколко години – с цел да се възложи повече отговорност на държавите членки. Внимателно и слушах казаното от Сметната палата. Имаме програми, които се изпълняват от 2000-та година и едва от докладите на Сметната палата става ясно, че jaar terug hebben. Ja, dat is eh, de periode terug. И от тези доклади на Сметната палата разбираме, че средствата се разходват абсолютно неефективно. Това въжи и за енергоспестяването. Вие казахте, че оценката е много важна и че трябва да разглеждаме практическата, реалната полза. И точно за това Европейската комисия трябва да следи много внимателно какво се случва. Затова е много важно да се извършват вътрешни доклади за оценка на проектите. Не може ли да се публикуват в интернет тези доклади, така че да има повече прозрачност? така че колегите или неправителствените организации, които искат да се гарантира надлежното разходване на европейските средства, да могат да следят какво става. Специалните доклади на Сметната палата са много важни. Те съдържат много важна информация. Ние в нашата комисия много внимателно се запознаваме с тези доклади на Сметната палата. Задам си въпроса как тези специални доклади се отразяват на дейността на вашия отдел. Дали има някой, който се занимава с енергийната ефективност? Например, ще се предостави тази информация на комисаря, който отговаря за енергетиката или вие сте човекът, който първо се запознава с тези доклади? allemaal dat de lezing van de Raad is dat de begroting van. В момента тече процедурата по освобождаване от отговорност на съвета и аз знам, че бюджета на съвета се наблюдава от комисия, затова бюджета на съвета не предоставя извинете, съветът не предоставя своя бюджет на Европейския парламент. Ние не сме съгласни с тази позиция и с това тълкуване на договор от страна на съвета. Искам да ви попитам, като комисар, дали вие като представител на колегията комисари сте готов да се обърнете към съвета и да изискате документите, отнасящи се до бюджета на съвета. защото ние не можем да освобождаваме съвета от отговорност без документите за бюджет на съвета да са представени на парламента. Как може да ни помогнете да решим този проблем? Също така има нещо, което е свързано с въпроса на господин Пипер за разследването от страна на Олаф на комисар Дали и хората около него, които са извършвали неправомерни дейности и са злоупотребявали служебното си положение. Съгласен ли сте с тълкуването на правната служба на парламента, което гласи, че ние като Европейския парламент трябва да имаме достъп до разследването на Олаф? is reden waarom we dat niet kunnen geven. Ik, ik neem geen genoegen met dat antwoord. Едно от предимствата, които имам като човек, който от много години работя в парламента, е, че наблюдавахме много скандали. Господин Милдър е бил тук дори още по-дълго и всички добре си спомняме, случаят с Евростат през 2003 година, когато имаше разследвания във Франция и Люксембург. Независимо от това, господин Проди по това време предостави документите на парламента, макар и на ограничен кръг лица. И, и ние тогава имахме възможност за достъп до документите. Затова не разбирам защо ние, членовете на тази парламентарна комисия, не можем да получим достъп до документите, отнасящи се до разследването на дейността на комисар Дали. Сега в момента ни се говори за потенциални проблеми при разследването страна на Олаф. Какво означава това? Какви са тези проблеми, и било той потенциални? Вие сте комисарят, който отговаря за тези въпроси. Какви действия ще предприемете вие? Защото за мен проблемът е много тревожен, ако се окаже, че Олаф се сблъсква с затруднения при разследването си. Сега по споразуменията за тютюна ни поискахме документация и в крайна сметка получихме 24 документа и 16 доклада. Разбирам, че имаше определена загриженост за това дали да се предоставят тези документи. И последният въпрос е на страница 24. Това е въпроса, свързан с дейността на лобиста господин Мишел Петит. В крайна сметка, за да бъде човек член на тази комисия, той трябва да бъде специалист в тази сфера и трябва да бъде независим а как можем да твърдим, че господин Петит е независим? Той е лобист. Той представлява редица фирми за производство на тюневи изделия, включително Филип Морис. Как такъв човек, как човек, който е толкова наясно с институциите, да, той е експерт, наистина, но как може да твърдите, че той е безпристрастен? Това е последният ми въпрос. Благодаря ви, господин Стас. Сега давам думата на госпожа Андреасън. Благодаря ви, господин председател. Както и господин Пипър каза в първоначалното си изказване, и аз ще кажа, че както обикновено, поне през последните 10 години, комисията обвинява държавите членки за всеки проблем, за всяка наредност. Бих искала да получа конкретен отговор от вас. Защо не може комисията да одобри правилата за допустимост, създадени от държавите членки? Защо не може комисия да преразгледа тези правила и да се намеси, ако смята, че тези правила за допустимост на разходите – не са успешни или не позволяват надлежно използване на средствата. Защо също така комисията не може да предприеме други инициативи за упростяване на правилата? преразглеждат преработката на финансовия регламент сигнализира, че като че ли всичко е приключило, но като че ли тази преработка също така не е постигнала нищо. Що се отнесе до възстановяването на средства, бих искал да посоча, че възстановяването на средства не замества мерките, реалните мерки по контрол. Самия факт, че парите са възстановени, не означава, че можем да сме доволни от съществуващите мерки за контрол. Можем да засилим мерките за контрол, можем да направим правилата по-стриктни, за да подобрим мерките за контрол и да възстановим неправомерно разходваните средства. Вие казвате, че почти 2 милиарда евро са били възстановени през 2011 година, но за колко години е нередности става дума? Кога са били възстановени тези средства? За какъв период те са били възстановени? Няма смисъл да ни казвате някаква цифра и да посочвате, че това е малко над 1% от годишния бюджет. Сигурно става дума за поне 5-6 години нередности, както е установила Европейската сметна палата. И дали може да смята, че това е наистина един добър процент на възстановени средства. Още нещо във връзка с възстановяването на средствата. В повечето случаи, когато парите идват от националните правителства, тези национални правителства не успяват да се справят с възстановяването на средства от бенефициентите, защото Европейската комисия плаща на определени правителствени ведомства, а не задължително на самото национално правителство. Ако изисквате средства от националното правителство, това означава, и ако националното правителство не може да възстанови тези средства от бенефициентите, това означава, че реално данокоплатецът два пъти плаща сметката. Дали това е успешен метод? Лично аз не смятам така. И накрая бих искала да посоча това, което се случва в сферата на научно-изследователска дейност. Има много критични бележки по споделеното управление и те идват от държавите членки, но тази област се управлява от комисията. И как се получава, че след като има такива независими сертификати, извинете за независим одит, ние установяваме, че Европейската сметна палата установява 80% от операции са засегнати от съществени грешки. И 60% имат висока степен на същественост. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Андреаса И Жан Пьероди, последен поред, но не по значение. Благодаря ви, господин председател. Е благодаря ви, господин комисар, за информацията и благодаря също и на представителите на Сметната палата. Лично аз много се радвам, че ви слушах, защото наистина правилата са много сложни. През последните години имаше присъединяване на нови държави членки, средствата не достигат, има корупция, има измами и европейските избори наближават. И разбира се, ние сме доста напрегнати, защото трябва да се отчетем пред граждани, трябва да обясним какво сме правили през последните 4-5 години. Може би си спомняте, че ние водихме подобен дебат и трябва да си зададем въпроса дали системата за споделено управление е полезна система. Доста държави членки, които критикувахте, с тези средства можеха да финансират проекти важни за регионите. И ако средствата са използвани неправомерно, тези средства трябва да бъдат възстановени. Но е важно също така Европейския съюз да отговаря за управлението на средствата си. И що се отнася до одита, то докладите за одит нямат никаква стойност, защото тези одити не са независими. Защото аудиторите проверяват собствената си администрация. Участието на националните сметни палати в процеса на одит – би било ценно, защото това са наистина независими институции. Може би това би могло да бъде нещо, което да е от интерес към нас. Отказ от освобождаване от отговорност. Защо пък да не го направим? В край на кащата съветът може да получи отказ. Много често съветът не присъства на дебатите в пленарна зал на парламента. В съвета има министри и те са тези, които управляват администрацията в своите държави членки и точно тази администрация допуска грешки, които ние критикуваме. Мисля, че трябва да помислим дали да не проведем един мащабен дебат по процедурата за освобождаване отговорност, разбира се, с участието на Европейската сметна палата. Европейската сметна палата каза, че тя дава това изявление за достоверността на получените финансови отчети, но за член на тази комисията или Европейския парламент, за да може той да каже, че всичко е добре, не е нещо, което е възможно, защото ние не разбираме дали тези декларации на Сметната палата за достоверност на получените финансови отчети са положителни или отрицателни. Защото ако ние знаем дали те са положителни или отрицателни, ние тогава ще можем, например, в негативния случай да гласуваме вод на недоверие на Европейската комисия и аз далеч не съм единствения, който смята така. Лично аз смятам, че нещата не се подобряват и че проблемът е заложен в самата система. Мисля си, че не разглеждаме достатъчно грешките в системата – Смятам, че трябва да имаме много важен мащабен политически дебат с участието на Европейската сметна палата, националните сметни палати, националните парламенти. Трябва да поискаме отчетност от националните правителства и всички заедно. Така ще можем да разгледаме как се извършва финансирането от Европейски съюз, както се разхожда, можем да обмислим една по-простена система и можем да помислим за това как Европейският съюз може да вземе в своя ръце финансирането. Ние говорим за споделеното управление. Може би това е нещо, от което можем да се освободим. Баронеса Аштън например, се срещна скоро с нас и ние трябва да освободим от отговорност Европейската служба за външна дейност, но ние дори не знаем дали да освободим от отговорност Европейската служба за външна дейност само за оперативните разходи. Тази служба извършва дейности на европейско ниво, на нивото на междуправителствени отношения. И в крайна сметка се оказва, че ние не можем да свършим реална дейност, само се джавкаме помежду си, а от това печалят само антиевропейски настроените сили. Смятам, че трябва да се преразгледа цялата система. Благодаря ви. Господин комисар, мисля, че чухте един широк спектър от въпроси от докладчика и от другите колеги. Steht. Понякога Европейския съюз е подложен на редица съмнения за начина по който се разходват средствата, но разбира се, съществува контрол, който да следи това разходване, за да се знае дали коректно се разходват парите на накоплаците когато в обществото се дискутира тази тема, че има липса на демократичен а, контрол, не трябва да се критикува а, такъв тип а, дискусия. Трябва да а, обсъдим този въпрос и тук. Много а, колеги а, споменаха тук въпроса, свързан с. А, предоставянето на информация от страна на комисия в рамките на междуинституционалното между споразумение. Някой спомена тук с случая с комисаря Дали. Разбира се, трябва да има доверие. Ние сме пряко избрани от народа. Разбираме, че трябва да се влезе в затворена, изолирана стая и така нататък. Виждаме и от друг доклад на колега, че колкото повече се крие, толкова повече се поража у колегите съмнение, че нещо не е наред. Трябва да се действа правомерно, съгласно законодателството. Необходимо е да се намерят процедури, с помощта на които парламентът упражнява своят парламентарен контрол, защото парламентът е избран директно от гражданите. Тема, която беше спомената също така, е свързана с обжаването отговорност за изпълнение на бюджета на съвета. Um, Съвета обаче прехвърля топката към комисията и казва да, когато комисията бъде освободена от отговорност, тогава ще направим и ние нещо по а, въпроса. Не искам сега да поставям центъра на дискусията, освобождаваната отговорност на съвета, но а, на парламента няма да му остане а, никаква друга альтернатива, освен през обожаването от отговорност на съвета да се обърне към а, комисията. Е, Добре е по този въпрос да се стигне до едно съществено решение от името на цялата парламентарна комисия. Аз бих казал, че ние всички сме заинтересовани от един такъв тип решение. Комисар Шемета, може би ще се спрете на основните аспекти, които бяха засегнати и ще ни дадете отговор на въпросите. Питаше. Благодаря много за зададените въпроси. Естествено, те са многобройни и обхващат много широка проблематика. Господин Гайер повдигна много въпроси. Най-напред по отношение на приходите. Комисията обръща много голямо внимание на подобряване на нещата във връзка с митниците и прилагането на мерки за борба с измамите с ДДС. Ако сте се запознали с нашите писмени отговори на въпросите свързани с митниците, ще видите, че ние полагаме значителни усилия за упростяване на процедурите и а, сега наблюдаваме много отблизо изпълнението на мерките, за да е сигурно, че опростените процедури не създават допълнителни трудности. Зададохте и въпрос, свързан с забавянето на модернизацията. Не е точно така, но в момента ние водим разговори с парламента и съвета – за усъвременяването, актуализацията на митническия кодекс. Да, действително, предишният вариант на актуализация на митническия кодекс – влезе, е, който ще влезе в сила на 24 е, юни 2013, но поради кризата всички държави членки към които и търговците, към които бяха насочени е, тези мерки, поискаха отлагане на влизането в сила на този актуализиран митнически кодекс. Не би било коректно да кажем, че той ще влезе в сила през 2020 година. Той трябва да влезе в сила веднага след приемането му ще бъдат разработени постепенно пълни информационни системи. В момента комисията изготвя съответният законодателен акт в, това, в тази насока и той е свързан с мерките, които ще влезат в сила за периода 2014-2020. Важно е и парламента и съвета сериозно да се занимаят с приемането на това предложение и това да стане е, експедитивно, защото в противен случай ще се сблъскаме с проблеми в митниците след юни тази година. По отношение на ДДС, знаете, че беше приета нова стратегия за ДДС. Сега представяме конкретни предложения. Миналата година представихме механизъм за бърза реакция в случай на измами с ДДС. Също така председателството отново се върна на нашето предложение за механизми, които се занимават с определени стоки, които могат да бъдат обект на свързани измами, измами, които да имат отношение към фиска. Сега преминаваме към автоматизиране на информацията за ДДС. Това са все мерки, които са естествено изключително важни и е необходимо държавите членки да приемат предложенията на комисията. Този механизъм за бързо бърза реакция, макар и подкрепен по принцип от всички държави и членки. Когато се стигна до реалното му приемане, поне някои от държавите членки казаха, че това предложение ще доведе до някакви загуби за тях и сега продължават преговорите вместо да бъде прието това предложение. А така ние бихме се справили по-добре с измамата с ДДС. По отношение на философските въпроси. Въпросите свързани с това, което предстои и методологичните различия между Сметната палата и комисията. Да, вярно е, има някои разлики по отношение на методологията и не бих искал да навлизам в обсъждане на методологията на палатата. Ние уважаваме методологията, прията от Сметната палата. Все пак става въпрос за 100% премахване на грешките в сферата, примерно, на държавните поръчки. Имаме различен подход, но ние в никакъв случай не успорваме подхода на палатата. Нашият собствен подход обаче оценява щетите от неправилното използване на европейски средства чрез процедури на обществени поръчки като сериозни нарушения. И те се считат като грешки на 100% тези нарушения. А по отношение на различията, разликите в методологиите, такива има. Като цяло обаче общият ни подход – и онова, което предстои от тук нататък, трябва да кажа, че би трябвало да продължим да обсъждаме проблематиката. Трябва да навлезем по-дълбоко в обсъждането на многогодишната природа на нашите, многогодишното естество на нашите доклади и съответно грешките, които установяваме. Полагаме много усили, усилия, за да посочим конкретно какви а, грешки, кои грешки трябва да бъдат свързани с определени периоди по години и трябва да кажа, че е трудно, почти невъзможно да има възстановяване и корекции, които да бъдат обвързани с определени години, така както искаше господин Гайер. Но през следващата процедура по следващата година по при процедурата за освобождаване от отговорност ще предоставим информация с разбивка по години. Моята бележка тук е, че да, за 2011 година има възстановяване на 1,84 милиарда за период от няколко години. Наистина става въпрос за период от няколко години, но възстановяването и корекциите се отнасят и за 2010, 2009, 2008, така че нека да не забравяме, че тази мярка се прилага. Ние бихме искали информацията да става все по-качествена и мисля, че бихме могли да обсъдим как тази информация да бъде включена в становищата на Европейската сметна палата. Бяха засегнати и някои въпроси във връзка с следващото поколение от програми. Господин Гар повдигна въпроса за а, програмите, за нетните корекции, за условията по програмите. Също бяха повдигнати въпроси. Всички тези мерки присъстват в новото поколение от нашите програми. В момента се водят преговори в съвета и в парламента. И беше зададен въпрос или по-скоро имаше настояване да бъдем по-настоятелни. Ние представихме своето предложение и сега се водят разговори между а, двете институции. А, те трябва да решат, трябва да подкрепят предложението и е малко тревожно, че някои от а, наистина смелите предложения се сблъскват с критика в съвета и в парламента. Така че трябва, може би, да помислим какво се извършва в... Какво се, как върви работата в хоризонтален план, в отделните комисии в парламента, регионал, комисия по регионално развитие, по селско стопанство и така нататък. Това са комисиите, в които се обсъждат въпросите, които са изключително важни а, във връзка с а, бъдещото евентуално освобождаване от отговорност. А сега позволете да, се, да отговоря на въпросите зададени от господин Молдърс. Той Спомена декларациите за управление, доброволните политически декларации, годишните обобщения. Най-напред, нека да кажа съвсем ясно, че ние, като казвам, ние имам предвид съвета и парламентът, приехме тези документи, които съдържат горепосочените елементи. Така се подобрява качеството на годишните декларации. Също така и декларациите за управление на средствата естествено са обект на независим одит и тук искам да спомена въпросът, който беше зададен от господин Одо в моите разговори и срещи винаги се опитвам да проведа срещи с а, сметните палати, аудиторските институции в държавите членки и винаги подчертавам колко са важни тези декларации, а, годишните обобщения, защото в крайна сметка те най-добре познават работата а, на публичния сектор в съответните държави. Те могат най-добре да осигурят а, доброто качество на тези е, документи. Но в крайна сметка всички тези институции са независими. И що се отнася до конкретния въпрос на господин Моде, какво да бъде морковчето, което можем да предложим на онези, които доброволно подават такива декларации и подкрепят процеса. Ами, според мен, е, процедурата за декларация за управлението на средствата дава добри резултати. Има определени правила за това как се изготвят такива декларации и едновременно с това можем да обсъдим с държавите членки по-широкото прилагане на политически, на декларация с политически, в политически аспект. Как тези доброволни декларации да станат по-привлекателни? Ами, може би е прекалено рано да се предложат конкретни рецепти за това. В други сфери обаче има подобни дейности, примерно в митниците имаме авторизирани економически оператори, което означава, че когато един оператор, един економически субект премине през една определена процедура, той е получава някои митнически улеснения. Що се отнася до конкретните морковчета, които могат да бъдат използвани в нашият случай, мисля, че темата заслужава да бъде обект на обсъждане в парламента и комисията и да се опитаме да постигнем приемане на тези доброволни декора... декларации от държавите членки. Това трябва да бъде целта ни. По въпросът за сравнимостта на степента на грешки, това е въпрос, който може би трябва да бъде отправен към сметната палата, защото в крайна сметка тяхна задача е да осигурят сравнимостта на данните. Мисля, че те ще могат да обяснят по-добре какво е необходимо. Вярно е, че от следващата година, както правилно спомена господин Гайер, ще се промени методиката на Сметната палата. И а, целта е да се предоставят данни от а, момента на освобождаване от отговорност за 2012 година, които са сравними. Но разбира се, това а, е задача на Сметната палата. по отношение на престъпна дейност в държавите членки и това, че престъпниците се ориентират към най-слабите брънки, най-слабите държави членки. Това фигурира в нашата оценка на въздействието. Тя беше изготвена, когато разработвахме предложението за защита на европейските финансови интереси на директивата за защита на финансовите интереси. Всъщност директивата е отговор именно на това положение на нещата. Целта е да се даде дефиниция на престъпна дейност, на измама, която е обект на съответните наказания. Въвеждаме минимални, максимални наказания и ред други мерки, които ще дадат възможност да се хармонизира наказателното право тогава, когато става дума за защита на европейските финансови интереси. Искам да използвам възможността и да ви поканя да излъчите докладчик – по това много важно предложение, защото обсъждането вече започна в съвета и а, трябва да кажем, че има много различни и често пъти противоположни идеи по отношение на правната база. Правната база е изключително важна, защото а, ако се подкрепят текстовете, предложени от комисията, тогава всички държави членки ще бъдат равнопоставени. Това е член 83. А, в случай, че се приеме по-различна правна база, Обединеното кралство, Ирландия и Германия и Дания, извинявайте, ще имат възможност да получат възможност да не прилагат това законодателство. Тоест 24 от 27, те държави членки ще го прилагат, а останалите не. Господин Крикакис повдигна въпросът за разследването. Не виждам никакви противоречия между казаното от мене през ноември и писменият отговор. разследвания на база на информация получена от трети страни не би трябвало да се определят като пасивна дейност. Напротив, в, дори в вашата комисия често пъти се подават сигнали и това е много важно, за да се осигури, да се осигурят необходимите условия, за да могат онези, които подават сигналите, да го правят. Те да могат да предоставят информация на съответните институции и органи, които да предприемат необходимите действия. Така че съгласен съм с вас. Трябва да увеличим своите възможности за предприемане на разследвания по собствена инициатива. Съвсем наскоро ние назначихме нов генерален нов директор, извинете, поправя се оратора, който отговаря за външни разследвания. Имаме и няколко други нови новоназначени директори и смятам, че така ще имаме възможност да отделим необходимото внимание на тези разследвания. Моята идея е да се създаде по-тясно сътрудничество между службата за вътрешен одит и ОЛАВ, за да се използва по-добре информацията, която се която присъства в службата за вътрешен одит и тя да се използва за по-резултатни разследвания. Що се отнася до въпроса за специалните доклади. Мисля, че имаме много ясна процедура по отношение на специалното докладване. Централната служба, която се занимава с европейския бюджет, има база данни, в която се съдържат всички предложения на Европейската сметна палата. Има последващ мониторинг за изпълнението на тези предложения, а съответните служби, които отговарят за тяхното изпълнение, са службите, където са направени тези предложения. В Централната служба се проследяват случаите тогава, когато възникнат някакви трудности, се, те се поставят на вниманието на съответната комисия. Аз самият съм изпращал писма тогава, когато има закъснение, закъснение при изпълнение а, на тези а, дейности. Така че това а, се отнася до тези конкретни процедури. Що се отнася до освобождаване от отговорност на съвета? Нашата позиция е, тя е предоставена в писмена форма. Пределно ясна е позицията на комисията. Ние продължаваме да считаме, че текстовете в договора и прилагането на съответното законодателство дава основание комисията да бъде освободена от отговорност комисията а, да Комисията трудно би могла да дава съвети в това отношение, тъй като сами си давате сметка, че ние сме в доста деликатно положение. От моя гледна точка, разбира се, нещата не са толкова прости. Задължението за освобождаване от отговорност не може просто да бъде прехвърлено на комисията, защото ако ние отговаряме за това, трябва да получим пълната обем на информация, трябва да получим всички счетоводни документи. Разбира се, това съвсем не е в интерес на съвета. Съвета не би искал комисията да се намества. Така че според мен, процедурата, която съществува вече от десетина години, ако не се лъжа, може би дори и повече, би трябвало да продължи да се прилага. И мисля, че така най-лесно ще излезем от задънената улица, в която сме попаднали. Що се отнася до информацията от Олаф? която поискахте. По споразуменията за тютюна, мисля, че нещата стоят последния начин. След като уточните какво искате да получите от комисията, информацията ще бъде събрана, предоставена на парламента. Ако все още има някакви празноти, ще предоставим допълнителна информацията, която ви е необходима. Ние нямаме какво да крием в това отношение. Нашата дейност е напълно прозрачна по този конкретен въпрос. Що се отнася до случая дали, мисля, че трябва да сме наясно. Комисията има своите задължения по отношение на ОЛОВ, но всички ние сме наясно, че а, разследванията, които Олов провежда, трябва да се извършват а, по един независим начин. Олаф не бива да бъде по никакъв начин замесван в някакви политически боричвания. Това е много ясно казано в законодателството, което беше подкрепено от Европейския парламент и съвета. И в резултат на усилията на госпожа Греслер и пред председателството на съвета и усилията, които то положи, документът ще бъде прият в най-скоро време. Както разбирам, председателството е намерило решение по въпроса за достъпа на информа... до информация. И в момента правната, правните служби на двете институции обработват е, необходимата информация. Така въпросът ще бъде разрешен. Според мен е, е много важно националните съдебни съдебни органи вероятно ще решат какво е станало. А що се отнася до въпросът за назначаването на господин Петит, т.е. не бива да даваме на националните съдилища възможност да решават какво е станало. Що се отнася до господин Петит, комисията нямаше конкретни основания да се противопоставя на това назначение, точно обратното. Той, доколкото знаем, не е лобист, той е юрисконсулт в съответното предприятие. Комисията няма никакво съмнение, че той отговаря на изискванията, нямаме основание да се съмняваме в неговия опит и а, качествата му на юрист. Освен това, той е човек, който много добре познава институциите. Така че Ние в комисията, от гледна точка на комисията, така виждаме нещата. Относно надзорния комитет, искам да кажа, че на надзорния комитет отговаря за надзора и за инвестиционните дейности на ОЛАФ. Не, не трябва да има политическа намеса в а, разследванията. Надзорният комитет трябва да работи съвместно с ОЛАФ и да се намери решение, ако възникнат някакви проблеми или ако комисията реши, че има някакви проблеми. Искам да повторя още веднъж. Аз работя с ОЛАФ по редица политически теми. Например, при изготвянето на политика за борба с измамите, с корупцията. Работя и по регламента, свързан с ОЛАФ, обаче много пъти ОЛАФ възпрепятства моята намеса в някои от разследванията и искам да кажа, че това е от полза за всички, за всички нас. Така че Смятам, че а, покрих всички въпроси, които бяха зададени. Така че, може би. Господин комисарио, още нещо съвсем накратко. Напълно съм съгласен с вас за това, че вие като комисар, който отговаря и за Олаф, чрез своите компетенции не може да се намесва в работата на Олаф, но, вие, но виждаме, че надзорният комитет все пак очертава някои проблеми, свързани с разследванията, особено като си имат предвид отчетите, които идват, свързани с директора на Олаф и въобще заключенията, които се правят. Все пак вие като комисар би трябвало да можете да реагирате по някакъв начин. Надзорният комитет казва, има някакви проблеми. Директора на ОЛАФ трябва да вземе позиция и вие, и вие трябва да може да се намесите по някакъв начин. Да, аз отговарям за Олаф, но аз мога да давам само политически насоки, свързани с дейността на Олаф. И сценарият, който вие описахте тук, що е свързан с една ситуация, която води до заключението, че това ще доведе до политическа намеса в процеса. И ви знам колко много случаи има отнесени към съда в Страсбург. случаи, свързани с политическа намеса в процеса. Моята позиция е много ясна. Има съдебни производства, които се водят в момента и а, политическата намеса не трябва да а, накърнява по никакъв начин а, текущия процес. Благодаря ви, господин комисарио. Сега има двама колеги, кои, които да вземат думата. Представителите на, а, на Сметната палата, а, може би. А, ще трябва да сме кратки, така че да се вместим в рамките на 30 минути. Съдам колегата на господин Мулдър, след това на участниците от Сметната палата, на докладча и така нататък. Господин председателю, искам да кажа, че а, аз не бях очарован от отговора, който ми беше даден от комисията. Бях а, много е разочарован. Комисията трябва да работи още много, за да откликне на желанията на Европейския парламент. Виждал съм редица резолюции през последните 10 години е, по този въпрос и сега съм доста разочарован. Може би по отношение на служавна отговорност е добре комисията да помисли много хубаво по въпроса и да е по-плодотворна в действията си. Благодаря. Моля следващия докладчик. Господин комисар, аз не съм доволен от отговорите, които дадохте. Първо за е, възможността за сравняване на данните, за сравняване, а също и за степента на допуснатите е, грешки. Въпросът беше точно отправен към комисията, не към сметната палата, свързано с това, с проверките, с отчетността, с политиката за научни изследвания, политиката за регионално развитие. Тук става въпрос за едни желони и показатели, които трябва да бъдат изготвени и да се види къде са най-добрите практики, в кои области най-добре функционират нещата. Във всички демокрации има парламенти, в които има доверени лица, има доверени а, комисии, които а, имат а, право на мнение по редица въпроси, свързани с измами и корупции. Не става въпрос тук за политиканстване. А, защо а, за вас е толкова трудно да изберете един, а, едно доверено лице от Европейския парламент, което да работи съвместно с вас? Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на представителите на Сметната палата. Госпожа Калоят искаше да вземе думата и по отношение на методологията. Благодаря, господин председателю. Някой от депутатите зададоха въпрос, свързан с многостепенното управление и а, това, че някои от грешките в транзакции са минали през всичките нива на това управление. Ам, това се дължи на факта, че е много ефтино да се допусне а, такава грешка. Сега ще се върна а, към методологията, използвана от Сметната палата. А, какво прави Сметната палата, когато изчислява нивото на грешките. Освен това, се говори тук за възможност за сравняване на грешките. Това става чрез ам, е кръстосното съпоставяне. Трябва да кажа, че Сметната палата е длъжна да прави всичко това стабилността не може да ви гарантира една реална, карантина една реална картина, освен ако не се види какво се случва в процеса на плащане. Например, през 2011 година бяха измерени в количествено отношение грешките, които са направени. И цялостният ефект е 0,1%. Има и авансови а, плащания. Имаше и одит за 2012 година. Това не се отнася до а, регионалното развитие и земеделието, които не са обхванати от авансови плащания. Промяната е несъществена и ние а, в никакъв случай не изстрелваме а, нагоре нивото на грешките. А, просто сметната а, палата отстранява а, това колебание в а, нивото на грешките. Вие оставате с впечатление, че може би нивото на грешки се увеличава и намалява, но това всъщност не се случва. Има промяна, която може да бъде сравнима. Има и материални а, грешки, а, които са били а, изчислени по отделен метод. През 2011 година комисията дава насоки на генералните дирекции как да изчисляват остатъчния риск за допускане на грешки. Това значи, че окончателното плащане да бъде премахнато от популацията. Друг въпрос, свързан с сравнимостта на ам, грешките. Говорим тук и за грешките в обществените поръчки. През 2011 година Сметна плата пр предлага хармонизирани стандарти за количествено оценяване на грешките. ГД ам, а, Кохезия Използвала хармонизираните стандарти. Това трябва да се отбележи. Сметната палата установила 100% грешка, когато не е имало ам, разделяне на обществените поръчки и в случаите, в когато средствата са ам, изтекли към неправилните бенефициери. И в такива случаи грешките се измерват а, като 100% грешки. Комисията може да чете, че е по-малка тази грешка. Обаче има друга страна на монетата. Когато е, сметната плата смята, че грешката е 0, тогава комисията може да има количествена е, грешка, да измера количеств... количествени показатели. И е, има различия в методологията и двете страни трябва да приемат тези различия, защото в крайна сметка очаквания резултат не е толкова различен. Господин Оди попита. Може ли декларацията за достоверност да бъде по-ясна? международните счетоводни стандарти, извинете, международните одитни стандарти взимат предвид това. Намира се на ситуация, в която правилно изложени разходи понякога се оказват грешни съгласно приложените законодателни разпоредби и стандарти. И от гледна точка на редовността и законосъобразността се получава обратния резултат. Обаче това не е избор на Сметната палата. Това проистича от договорите, където се казва, че Сметната палата също може да е, е, трябва да изкаже своето мнение не само по отношение на счетоводните баланси а по отношение е, на редовността и законосъобразността. Въпреки, че декларацията има ам, доброволен характер, има много декларации, а, които идват от държави членки, които съдържат в себе си ам, този обем от грешки. Данните, а, които се събират въз основа на тези декларации, са прозрачни. Можем да се надяваме, че само когато тези данни са прозрачни и са обработени от комисия, само тогава можем да се надяваме, че а, имаме резултат, на който можем да разчитаме и да се позовем. Благодаря ви за вашите разяснения. Сега ще дам а, думата на ам, комисарят Шемета за кратък отговор. Благодаря ви. Аз ще съм много кратък и ще отговоря накратко на въпросът на господин Молдър. Постигнахме много, като се споразумяхме. А, за подаването на декларациите за достоверност, а също и за подаването на доброволните декларации. Е, спомняте си колко трудно беше това. Сега ам, това нещо вече е факт. Госпожа Калюлет вече спомена колко ам, важно е това действие защото то а, показва, че данните в тези декларации са надежни. Първо трябва да се концентрираме върху тази основна тема, а именно да се гарантира, че информация, която се държа и в декларациите за управление, е надежна. И в тази връзка нашите служби работят постоянно по този въпрос. Ам Разбира се, това да се улесни процеса на подаване на доброволните декларации също е важна тема. Смятам, че трябва да има и политическа отговорност, свързана с отчетността. Но нека първо да положим основите и след това да градим а, нагоре и да изграждаме отделните политически области и да търсим решения. По отношение, по отношение на достъпа до информация, а, искам да повторя, че Трябва две институции да намерят начин по който да се справят с този въпрос. Правните служби в двете институции обработват документа по такъв начин, че да могат да ги направят публично достояние и да стана достояние, разбира се, и на Европейския парламент – Така стоят нещата. А по отношение на а, сравнимостта на информацията подавна от различни генерални дирекции, това е, а, е, един въпрос, който също беше зададен. По, през последните две години ние инвестирахме много в развитието на методологии за изготвяне на годишните доклади. Една от тези методологии беше да се гарантира по-добра, по-добра възможност за сравняване на данните на отделните годишни а, отчети на отделните генерални дирекции. През 2011 година за първи път въведохме дефиницията за остатъчен риск допускане на грешки. Имаше коментари на Сметната палата, свързани с освобождаването от е, отговорност и те бяха свързани с промяната на методологиите. А също бяха свързани и с остатъчния риск е, от грешки. А, ние се а, доближаваме все по, о, повече до тази възможност за сравняване на различните годишни доклади. И ако а, сравните годишните доклади за 2011 и а, заключенията на Сметната палата, ще видите, че няма някакви огромни разлики, което означава, че нещата са както си бяха. Това означава, че а, ние все повече започваме да говорим на един и същи език. А, нещо, което е важно. Благодаря ви. А, имаме а, един общ бюджет и основни насоки. Искам да благодаря на господин Шемета за всичките ам, постижения от последното освобождаването отговорност до сега. Разбира се, имаше критики, те са оправдани, но има и подобрения. Това трябва да бъде оценено. Благодаря ви, че бяхте тук и отговорих на нашите въпроси. Сега давам ам, думата на докладчика, ако иска. Не, нека да продължим с дневния ред. Дебата беше доста уморителен и крайно време е да говорим сега и по следващата точка за Европейския фонд за развитие. Благодаря ви, господин комисарио, и до следващия път. Уважаеми колеги, когато поех заседанието вече изоставахме. Искам да ви кажа, че имаме продач на разположение до 6.30. Ако сме по-дисциплинирани, ще можем да се справим и с следващата точка. Става въпрос за Европейския фонд за развитие. Искам да поздравя господин Тамсин Бартън, генерален директор за операции извън Европейския съюз. Радвам се, че сте тук сред нас. Докладчика е Сорен Сондерград и първо ще дам а, думата на докладчика, ако обичате а, накратко. at gøre det kort. Jeg vil godt starte med at øh, sige tak. Øh. Благодаря, господин председател. Първо бих искал Бих искал да благодаря за отговорите на 23-те въпроса, които зададохме. Благодаря също така на Европейския фонд за развитие. Не мисля, че нещо се е променило като цяло в нашата позиция, която от години изразяваме, а именно, че е необходимо да има процедура за освобождаване от отговорност и на Европейската инвестиционна банка. Надявам се, че представителите на Европейската инвестиционната банка ще съгласят. Имам няколко последващи въпроса към отговорите, които вече получихме. В единия въпрос ние си задавах, ние задавахме въпроса дали Европейската инвестиционна банка също заема 37 от общо 58 места за прозрачност за 2011 година. Доста след Световната банка и Африканската банка за развитие. Европейската инвестиционна банка обясни, че това е защото Европейската инвестиционна банка работи с частния сектор и оттам е, има допълнителни задължения за конфиденциалност. Обаче Европейската инвестиционна банка работи и с парите на данокоплатеца. Бих искал да помоля банката да посочи примери за условия за конфиденциалност и други условия, ограничаващи прозрачността на дейността на банката. Второ, в нашите въпроси, разбира се, ние говорихме за данъчните обежища и за укриването на данъци. Това са огромни суми. Банката отговори, че полага максимални усилия да предотврати подобни дейности. До тук добре. Но след това банката каза, че независимо от максималните усилия, те не могат, банката не може да изключи възможността че партньорите на банката прехвърлят средства на трети средства и могат да прехвърлят средствата и в данъчни обежища, което е предмет на договорност между партньори на банката и третите страни. Искам да задам въпроса какво прави Европейската инвестиционна банка да сключи съответните договори с своите партньори. И трето, имаш определени случаи на корупция. От отговорите виждам, че през периода от 2009-2011 година значително се увеличи броя на подобни случаи. Искам да попитам каква е причината за това. Каква е причината за това увеличаване? Бих искал също така да знам дали това може да смята за трайна тенденция. Четвърто, отговорите показват, че банката включва аспекта на човешките права в своята практика и политика и искам да попитам какви са видимите промени в това отношение. Ето, помолихме банката да публикува годишните бонуси на своите служители. Банката отговори, че тези бонуси не могат да надхвърлят 35% от годишното заплащане и предостави връзка с други веб-сайтове, обаче те не дават информация за това кои са служителите получават бонуси и какво е разпределението между различните длъжности в иерархията. Тук не говорим за древни стотинки. В крайна сметка може да се окаже, че над 40 000 евро и повече годишно се разходват. Бих искал да получа повече подробности и дали в бъдеще ще публикувате подробна информация за това, за да можем да видим какви са годишните надбавки, какви са годишните бонуси. Ние в нашата комисия призовахме това в нашия доклад за освобождената отговорност за 2010 година. Следващият въпрос се отнася до това, че банката в своите отговори често говори за рамката за измерване. Искаме да знаем кога очаквате тази нова рамка да доведе до резултати през 2014, 2015, 2013? Кога очаквате конкретни резултати? Накрая как ще обясните факта, че банката не е формулирала политика в областта на равнопоставеността, нещо към което парламентът е призовал банката. Благодаря ви за отговорите. Много жалко, че имате толкова малко време, но се надявам, че ви ще разберете, че тези наши въпроси са основателни, те проистичат от вашите отговори. Председателят, благодаря на докладчика и преди да дам думата, бих искал да помоля и дам думата на госпожа Бартанао. Сега, благодаря ви, много благодаря за възможността да допринеса за този дебат за Европейския фонд за развитие. Някои от въпросите, които поставихте, значително отхвърлят дейността на Европейския фонд за развитие и моите правомощия, така че може би не съм най-подходящия човек който да отговори на въпроса за бонусите или надзора върху дейността на банката. Това, което аз бих искала да кажа предвид малкото време, с което разполагаме, е, че би било добре, ако намерите време да ни посетите и тогава ще имате на разположение моите колеги, например, що се отнася до отпускането на кредити на външни лица. Това може да се обсъди в една по-неофициална дискусия. Искам да посоча, че скоро ще се навърши 50-та годишнина, от както предоставяме кредити на страните от АКТБ, така че разбира се, вие всички сте поканени на тържеството. Що се отнася до поставените от вас въпроси? Вие питахте дали това ще стане част от процедурата за освобождане от отговорност. Ние доброволно се включим в тази процедура. Ние искаме да бъдем отговорни подотчетни. И разбира се, единствената част, защо ние не сме част от процедурата за освобождане от отговорност е, защото Европейския фонд за развитие не е част от бюджета. Ние имаме практически проблем свързан с това инвестиционния механизъм може да бъде включен в бюджета през 2020 година и разбира се, ние трябва да гарантираме устойчивост на финансиране. Разбира се, по принцип нямаме никакви възражения към това да бъдем включени в процедурата за освобождаването отговорност. По въпроса за прозрачността. Ние сме в момента ангажирани с разработването защото в момента има много схеми за класиране финансовите институции и разбира се, банковите институции не са толкова прозрачни поради изисквания за поверителност на банковата дейност. Но аз се надявам, че ще подобрим ситуацията и бих се радвала до година да ви съобщя за по-добро ниво. Разбира се, може би ще ни е трудно да стигнем нивото на Световната банка, но много често са европейските институции. Те са онези, които намаляват нивото на прозрачност. Например, би ни помогнало да имаме орган отговорен за защита на данните. Също така ние смятаме да се присъединим към глобалната инициатива за прозрачност. В момента работим по това, но трябва, разбира се, да има отделни стандарти за финансови институции, защото в момента към нас се прилагат стандарти, които се прилагат към институции, които предоставят безвъзмезно финансиране. И това са неща, които не могат да осигурят пълна прозрачност. За данъчните обежища бях малко объркана от въпроса. Кои са европейски държави членки, които създават проблем? Може би нещо не е наред с писмения превод. Ние не можем да решаваме самостоятелно кои юрисдикции са данъчни обеща. Ние трябва да следваме методиката, която е разработена от специалната целева група на Организация за економическо сътрудничество и развитие. Аз отговарям за държави, които не са членки на Европейския съюз и това са развиващи се страни така че по принцип повечето от тях имат сериозни проблеми. И точно за това ние имаме към тях много по-стрикни изисквания, отколкото предявяваме към държави членки от Европейския съюз, що се отнася до нивата на контрол, до сключването на договори, залага на конкретни клаузи. Може би, ако зададете ваши въпрос по-конкретно, аз ще мога да съм по-ясно. За увеличаването на случаите на корупция. Мисля, че във всички организации, в които се подобри системата и в която се увеличи предлаганото обучение и се увеличи информираността, броят на случаите нараства. И това не е защото корупцията се увеличила, а просто защото има по-добри методи за разкриване на корупцията. Така че мисля, че това по принцип е един положителен знак, а не отрицателен. За човешките права. Тук наблюдавам напредък, откакто съм започнала работа и много се радвам да видя този напредък. Наскоро ни посети генералния секретар на Amnesty International. Бяхме посетени от други подобни организации, за да обсъдим какво правим в сферата на човешките права. Бях доста успокоен, защото аз мятах, че ние изоставахме, но се оказа, включително благодарение на натиска от хора като вас, ние не изоставаме, защото сме възприели правилния подход в нашите насоки за социална оценка. Трябва просто да сме наясно какво правим в сферата на човешките права. Разбира се, аз казах, че постигнахме напредък и също така служителите ни са много повече информирани, много повече осъзнават значението на човешките права. Разбира се, това не означава, че сме постигнали идеалното състояние, но правим всичко процеса да бъде по-прозрачен. Що се отнася до публикуването на бонусите? Ние нямаме бонуси, ние имаме възнаграждение за добри резултати. Това е начина по който награждам онези, които са представили изключително добре няма планове и аз не знам да има такива планове да се публикуват подобни бонуси, така че не мога да ви предоставя информация. В момента мога да ви предоставя допълнителна писмена информация, ако искате. Що се отнася до резултатите от измерването и дали изобщо има резултати? Аз донесох почти финализирания доклад за рамката за измерване и основното е дали е необходимо да мине много време добрите резултати да си пролечат. Също така трябва да отчитаме, че има неща, като пример намаляване на бедността по света е нещо, което изисква много време, но от друга страна ние имаме и по-конкретни проекти, например, за водоснабдяването, но и те изискват доста години преди да се видят конкретните резултати. Но що се отнася до финансовия сектор и прозрачността на финансирането, ние имаме примери на четири примера в страните на АКТБ, които ще ви дадат представа какво правим конкретно и целият доклад ще бъде публикуван скоро и аз съм сигурен, че вие ще имате предложения. Разбира се, ние имаме свои идеи също как да подобрим този доклад и нашата дейност. Също не разбрах съвсем добре не съм разбрал съвсем добре какво имате предвид под политика за равнопоставеността. Става ли дума за многообразието равнопоставеността или за човешките ресурси? Бихте ли уточнили, моля? Can... I... По-късно мога да ви дам повече информация. Сега бих искал да дам думата на следващия колега. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми давате думата. Благодаря ви за вашите изчерпателни отговори на нашите въпроси. Аз подготвих един въпрос. Той се отнася до заемите, инвестициите които са свързани с случаи на корупция. Благодаря ви, господин Берман. Благодаря ви, господин председател. Чувствам се много неудобно от това, че времето ни е толкова малко и това, че в скоро време ще ни напуснат преводачите. Искам да задам въпрос за Европейската инвестиционна банка, защото, защото въпросите за Европейски фонд за развитие трябва да се дават от Комисията по развитие. Една неправителствена организация Jubilee Dead Campaign публикува много ужасяващ доклад, например за един уловно цинков и алуминиев комбинат в Мозамбик, финансиран от ЕБ и други финансиращи организации. След това се оказа, че това е поредния минодобивен проект, който е бил финансиран от Европейски инвестицион... Европейска инвестиционна банка. Обаче се оказа, че този проект е изключително неблагоприятен за страната, тъй като на всяко инвестирано евро в този проект 21, 21 е, евро напускат страната и отиват в различни данъчни обежища. Дали ви знаете за този доклад? Дали ви смятате, че е системен проблем избягването или по-скоро укриването на данъците от многонационалните фирми? Аз смятам, че поставянето на стриктни условия за наистина справедливо развитие трябва да бъдат част от всяко едно решение на Европейската инвестиционна банка, дали да участва в определен инвестиционен проект или не. Благодаря сега, господин Милдер, за една минута. Благодаря ви, господин председател. Моят въпрос е подобен на предишните въпроси. Става дума за новите финансови инструменти. Нека да предположим, че Европейската инвестиционна банка даде гаранция на определена страна – за да развива тази страна своята економика, банките и нататък. Доколко стрикни са насоките, които се дават за тази страна или конкретния сектор. Ако се дава гаранция от банката, как банката ще гарантира това, че парите няма да бъдат предмет на злоупотреба, няма да излязат от страната и как ще гарантира, че наистина тези пари ще бъдат насочени за развитието на страната, а не да напуснат страната и да бъдат използвани не по предназначение. Особено като имам предвид, че това са едни заеми, които се отпускат при много благоприятни слови. Благодаря ви, госпожо Мартин. Моля, дайте ни отговор. Сега имате време. Благодаря ви. Извинете, ще трябва да бъда много кратка, но по-добре нещо, отколкото нищо. Да, съгласна съм с господин Берман по въпроса за поставянето на стрикни условия и ние все повече се занимаваме с този въпрос. Трябва да кажа, че когато финансирахме този проект в Мозамбик, ние не бяхме толкова стрихни. И когато заложихме тази рамка за измерване, ние в не включихме и приходите за бюджета на съответната страна, включително и от данъци. Има много сериозни разлики, защото се променят непрекъснато цените на суровините и е много е сложно това да се гарантира, но От 2007 година обаче не сме финансирали нито един проект в миннодобивния отрасъл, точно защото сме заложили толкова стрикни условия. Аз бих искал да отговоря за гаранциите. Разбира се, всичко има своя цена и за нас, и за пазара. И разбира се, и гаранцията също има своята стойност. Така че аз не смятам, че трябва да има по-малко нужда от отчетност и от подробности, когато става дума за гаранции. Да, много ви благодаря. Знам, че времето не е достатъчно за нас да обсъдим подробностите. За това ще имаме възможност да изпратим писмени въпроси и разбира се, ние не можехме да пропуснем обсъждането с комисар Шемета, но много благодаря на вас, госпожо Бартън, и на вашия екип за това, че дойдохте тук и отговорихте на нашите въпроси. Искам да напомня на всички, че нашият екип е поканен че всички сме поканени на коктейл, така че може би неформално, неофициално бихме могли да си поприказваме по-подробно. И последно давам думата на представителя на Сметната палата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. С Смятам, че трябва да съм крата, когато се обсъжда последващия доклад. Много се радвам, че имам възможност да ви изпратя доклада. Сметната палата в този доклад разгледа последващите мерки и спазването на препоръките, дадени от Сметната палата. Тези седем доклада, публикувани от Сметната палата, обхващат селското стопанство, енергетиката, външните действия, и като цяло има 51 препоръки и от тях 45 продължава да са в сила. Искам да привлека вашето внимание, че Сметната палата проследява как се изпълняват нейните препоръки, а не исканията на парламента и съвета. Лично аз бих и искал да знам дали вие сте съгласни с това или смятате, че ние също в годишния последващ доклад, който възнамеряваме да изготвяме всяка година, да включим и искането на вашата парламентарна комисия също така. Аз съм не смятам, че комисията би се отнесла към вашите искания по-различно, отколкото към нашите препоръки. Но ние бихме могли да проследяваме не само нашите препоръки, но и също как комисията изпълнява не само нашите препоръки, но и исканията на парламента. Така че, както вече казах, бих се радвал, след като приключите вашата работа с този доклад за последващите мерки, да ми посочите на мен как ви виждате бъдещата ни дейност от тази гледна точка и ви благодаря предварително. Няма да ви моля за нищо допълнително. Вие ще прочетете доклада. И, както вече казах, този последващ доклад ще бъде ежегодна дейност, защото не е достатъчно само да се подготвя годишен доклад за одита, но също така е важно да се следи как и дали се изпълняват нашите препоръки от страна на комисията. За това всяка година ние ще публикуваме и доклад за последващите мерки. Благодаря, господин председател. Благодаря много на господин Отбор, но сега искам да попитам нашия докладчик. Искате ли думата? Доста просрочихме времето, така че единственото, което мога да направя сега е да взема предвид предложението на представителя на Сметната палата. Предложението според мен е интересно и когато по предложение на комисията започнем оценка на работата за миналата година, аз все пак не мога да говоря от името на комисията, трябва да изчакаме и срещата на координаторите, но мисля, че все пак това е добра база. По отношение на останалите въпроси ще получим отговорите в писмен вид. А сега позволете да ви благодаря за участието. Благодаря много на колегите, благодаря ви за дисциплината и искам да благодаря на представителите на Европейската сметна палата, на Европейската инвестиционна банка и на преводачите. Малко просрочихме времето. А, нека да напомня, че всички сте поканени на коктейла, който ще се състои на петия етаж в тази сграда. Благодаря ви.